Добър ден, добър ден на всички. Моля, заемете местата си, започваме работа. И нашия дневен ред е много натоварен, точно след лятната почивка. Преди всичко се надявам, че всички добре сте си прекарали лятото. И с след като сме си отпочинали през лятото, вече батериите ни са заредени и сме пълни с енергия, и така че започваме с нашия много натоварен дневен ред. И ще работим усилено днес и утре. Ще изслушаме изложението на финландското председателство, ще изслушаме агенциите, които се занимават с дейности, които се вписват в мандата на Либе. И също така, утре в 9 часа ще имаме гласуване, така че, моля, носете със себе си електронните си карти още сутринта, утре. Днес ще имаме някои заседания при закрити врата. Uh, Ще имаме и заседание на координаторите по-късно, но неко да започнем първо с одобряване на дневния ред. Имате дневния ред пред вас. Има някои промени към проект от дневния ред. Трябва да одобрим дневния ред според точка първо дневния ред и имаме 20-та точка споразумение между Канада и Европейския съюз по прехвърляне и обработване на данните, регистрационни данни на пътници. Това се отлага. Ако нямам възражение, дневният ред се смята за одобрен. И както обикновено, обявявам какъв е езиковия режим. Всички езици са налични с изключение на латвийски, малтийски и ирландски. Също така по време на сутрешното ни заседание ще се осигурява превод от и на финландски, но това ще бъде само за сутрешното заседание. И така, сега преминаваме към одобряването на препоръките на координаторите. Имаме много дълъг списък на кандидати за докладчици и също така искам да ви кажа, че ще имаме дебат с финландското председателство. Също така пред вас има дълъг списък на докладчици, които са били одобрени от заседанието на координаторите и смятаме, че този списък е одобрен, ако няма възражения. Виждам, че няма. Благодаря ви. И преди да започнем, ще си позволя да привлека вашето внимание към кончината на европейският, ръководител на Европейския орган за защита на данните. Това е голяма загуба. Ние се срещахме с него нееднократно. Ние виждахме, че той постига резултати в сферата на опазването на данните, нещо, което е много важно за нашата парламентарна комисия. И ние по време на лятната вакансия научихме, че той е починал и предлагам да почетем неговата памет, памета на Джовани Бутарели. И ние ще се срещнем с, заместника му, за да обсъдим въпрос, но смятам, че трябва да почетем памета му с минута мълчание. Thank you for that. Благодаря ви. Разбира се, ще изпратим писмо с съболезнования от името на комисията Либе, на семейството и на агенцията на Европейския орган защита на личните данни, но нека да започнем работа. И така, за следващите един-два часа ще изслушаме финландското председателство. Ще изслушаме госпожа Ана Майя Хенриксън, министр на правосъдието, и госпожа Мария Хисало, министър на вътрешните работи. Искам да ви напомня, че ще има първи кръг въпроси във връзка с програмата на финландското председателство до края на тази година. И е този първи кръг въпроси ще означава, че координаторите ще имат думата по две минути всеки и след това ще се постараем да запазим възможност и за други депутати да могат да се изкажат да зададат въпроси максимум по минута, минута и половина, така че да се вместим в двата часа, които сме си заделили. Много е важно да спазваме графика на работа, защото имаме редица презентации, редица изказвания, срещи с хора, които отговарят за агенциите, които работят в сферата на правомощият на комисията Либа. Така че трябва през цялото време да внимаваме да спазваме графика но преди всичко искам от сърце да приветствам и госпожа Анна Мария Хенриксън и госпожа Мария Охисало. Предлагам всяка да се изкаже по 15 минути, така че първият половин час ще бъдат техните изложения. След това ще имаме кръг от въпроси, задавани от координаторите на всяка политическа група. Добре дошли в комисията Либе. Ние имаме много сериозни очаквания от финландското председателство. Вие не за първ път сте родационен председател на Съвет на Европейския съюз. Вие имате прекрасно проведени заседания на съвета на министрите, включително и неформалното заседание в Хелсинки. Благодарим ви за прекрасното гостоприемство. И сега имате възможност да обмените мнение с членовете на комисията Либе. Заповядайте, госпожо Хендриксен. Благодаря ви, уважаеми господин председател, господин Лопес Агилар, уважаеми членове на комисията Либе, дами и господа. Много се радвам да съм тук днес и да видя, че почти всички са тук. За мен е голяма чест да бъда тук и да представя приоритети на финландското председателство в сферата на правосъдието. Комисията Либе има ключова позиция от гледна точка на програмата на нашето председателство. През май европейските граждани ясно подкрепиха европейското сътрудничество – най-голямата избирателна активност в изборите в Европейския съюз през последните 20 години дава ясен мандат на Европейския парламент да действа и да взима решения от името на и в интерес на гражданите на Европейския съюз. Високата избирателна активност е изключително важна за демократичната легитимност на Европейския съюз. Искам да поздравя всички ви за вашия успех при мобилизиране на гласоподавателите във вашите държави. Мотото на нашето председателство е Устойчива Европа, устойчиво бъдеще. Смятам, че Европейския съюз може и трябва да осигури реални резултати, но това е възможно само защото Европейския съюз е една общност от ценности. Като основен приоритет на финландското председателство, искам да подчертая нашата ангажираност с това да направим всичко, което можем, за да укрепваме нашите общи европейски ценности. Върховенството на закона е унази спойка, която държи Съюз е единен. И това е нещо, което обхваща всички аспекти на дейността му. От основните права до добре функциониращи един пазар. Нарушенията на принципите на правовата държава, върховенството на закона подкопава доверието от страна на гражданите и дружествата. Те не вярват, че техните права ще бъдат защитени и това отслабва тяхното доверие в европейската система. Поради тези причини Финландия иска да засили още повече инструментариум на Европейския съюз в областта на върховенството на закона. Финландия приветства скорошното съобщение на комисията по укрепване на върховенството на закона и създаването на нов механизъм за годишно докладване. Ние сме изпълни с решимост да напредваме в посока постигане на целите в съобщението. Европейския парламент и по-специално комисията Либе са дали значителен принос за европейската ангажираност с утвърждаването на върховенството на закона. В много свои слушвания и резолюции Европейския парламент настояваше и ни стимулираше да работим към по-ефективни и действени инструменти за утвърждаване на принципите на правовата държава. Възоснова на това реших че принципите на върховенството на закона трябва да бъдат включени в дневния ред на неформалното заседание на министрите на правосъдието през юли. Ефективността, независимостта и качеството на националните системи за правосъдие са основни аспекти на върховенството на закона. Изпълнението на практика на тези принципи също така ще има своето въздействие върху сътрудничеството в рамките на Европейското пространство на правосъдие, което се основава върху взаимно признаване и взаимно доверие. Финландия е убедена, че финансирането от страна на Европейския съюз има основна роля при прилагането на инструментариума за утвърждаване на върховенството на закона. Финландското председателство ще продължи с преговорите за създаване на по-силна връзка между финансирането от страна на Европейския съюз и зачитането на принципите на правовата държава. Също така, новия фонд за права и ценности е важен финансов инструмент, който подпомага организациите на гражданското общество и утвърждава в Европа културата на спазването на принципите на върховенството на закона. Уважаеми член на комисията, член 7 е свързан пряко с нашия инструментариум, който е основан върху договорите. И този член беше използван, защото това беше необходимо. Финландия ще продължи с висящите в момента, с водените в момента процедури Съветът по общи въпроси, оглавяван от моя колега министр Топорайнен, вече получи съобщение за ситуацията в Пълша и също така ще има първо изслушване заедно с Унгария, посветено Унгария през септември. Основните права, демокрацията и върховенството на закона са неразривно свързани. През декември ще се изпълни 10 години от момента, в който Европейската харта на основните права стана правно обвързващ документ. Тази харти, тая харта е важно изражение на нашите общи ценности. Тя трябва да бъде реално прилагана така, че гражданите Европейския съюз да могат пълноценно да използват своите права. Необходимо също така да се продължи дейността по присъединят на Европейския съюз към Европейската конвенция по човешките права. Също така трябва да засилим нашата дейност по гарантиране на равните възможности и борбата срещу дискриминацията. Приветствам ангажираността на следващия председател на Европейската комисия да бъде прието ново европейско законодателство срещу дискриминацията. Финландското председателство ще положи максимални усилия, за да проправи пътя към реални резултати в тази сфера. Върховенството на закона също така се отслабва от корупцията. Корупцията продължава да бъде предизвикателство за развитието на Европейския съюз, засягайки всички държави членки. Корупцията представлява заплаха за сигурността и е пречка пред економическия растеж. Затова искам съветът да проведе задълбочени обсъждания за начините, по които може да се засили европейското сътрудничество в борбата срещу корупцията. Дами и господа, нашите общи ценности са необходима основа и за нашите усилия в сферата на сигурността. Един съобхватен подход за гарантиране на сигурността е също приоритет на финландското председателство. И искам да говоря за това тук и искам да обсъдя този въпрос с вас. Вътрешната сигурност зависи от поредица действия и от много действащи лица. Тази верига трябва да работи. В противен случай нашите усилия да се борим с трансграничната престъпност например, трафика на хора, няма да постигнат желани резултат. И ние трябва да постигнем успех. Ние трябва да спрем трафика с хора. Една добре работеща система за сътрудничество в областта на наказателно правосъдие между държавите членки е необходима, тъй като сигурността изисква да има една ефикасно работеща верига от наказателни производства. На нивото на Европейския съюз и Евроюст и бъдещата Европейска прокуратура са важни компоненти на цялата верига, свързана с наказателната. на главния европейски прокурор още тази есен чрез общо съгласие. Много е важно този въпрос да бъде решен много бързо. Предотвратяването на престъпленията трябва да бъде сред основните ни задачи. Но когато престъплението вече е извършено – вниманието ни трябва да бъде насочено и към жертвите. По време на финландското председателство искам да обсъдя с моите колеги в Европейския съюз дали бихме могли да направим още повече заедно, за да засилим ситуацията, за да подобрим ситуацията на жертвите. Финландското председателство също ще продължи да работи по подготовката на присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Ние насърчаваме онези държави, които все още не са ратифицирали тази конвенция, да го направят без забавяне. Що се отнася до незавършените законодателни задачи, съветът вече прие позиция във връзка с предложението на комисията за електронните доказателства при наказателни производства и сега очакваме позицията на Европейския парламент. Ясно е, че цифровата революция също така променя начина по който се извършват и се разследват престъпленията. Трябва да подобрим достъпа до електронни доказателства. Същевременно важно е да се гарантира, високо ниво на защита на данните и зачитане на основните и човешки права. И накрая искам да се върна към темата на европейската демокрация. Европейския парламент винаги е бил на предна линия при усилията да се защитават и утвърждават принципите на прозрачност и добро управление при вземане на решения на европейско ниво. По-прозрачното вземане на решения може да доближи повече Европейския съюз до неговите граждани. Финландското председателство ще утвърждава прозрачността на законодателните досиета в съвета и ще отвори за обществеността стратегическите обсъждания в съвета. Също така ще оповестяваме информация за всички заседания на финландските министри и финландския постоянен представител и нейния заместник с лобистите. Благодаря ви за тази прекрасна възможност. С нетърпение очаквам нашето тясно сътрудничество по време на финландското председателство, а и след това. С радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, е, госпожо министър за това, че се спряхте на въпроси, които наистина са изключително важни за вас. И сега е ваш ред, госпожо Исало. Имате 15 минути. Thank you. Distinguished... Благодаря. Почитаеми господин председател, беше удоволствие да се срещнем с вас преди няколко месеца в Хелсинки. Благодаря ви за това уважаеми евродепутати, уважаеми присъстващи. Благодаря ви за това, че сте тук. За мен е чест да бъда на това място днес и да ви дам информация за приоритетите на нашето финско председателство. Предизвикателствата и явленията, свързани с вътрешната сигурност на Съюза, са разнообразни и надхвърлят националните граници. Трябва да се справим с климатична криза, с военни заплахи, природни бедствия, недостиг на водни енергийни ресурси. Други предизвикателства са нарастването и движението на населението, инфекциозните болести, тероризма, организираната престъпност и хибридните заплахи. За да отговаряме в бъдеще на новите заплахи, трябва да предогаждаме предизвикателствата, пораждани от развиващата се оперативна среда. И един изчерпателен и мултидисциплинарен подход към вътрешната сигурност е конструктивен начин да се справим с все по-разнообразните и растящи заплахи. Социалното измерение на сигурността включва възможно най-широка интеграция на всички членове на обществото, борба с бедността, социалната изолация и дискриминацията. Всичко това има огромно значение за превенция на много проблеми в областта на сигурността. Зачитането на правата на човека и на върховенството на закона са от основно значение за спазване на тези критерии. Финското председателство ще стимулира дебата за бъдещите направления на вътрешната сигурност в Съюза. Основен аспект на този дебат е, ще бъде свързан с сътрудничеството между различните правоохранителни органи. Органите на съдебната власт, правоохранителните органи също имат своето място в този дебат. Трябва да говорим за по-ефикасни технологични решения и информационни системи и за взаимната им оперативна съвместимост. В този дух е също важно да се гарантира, защото да се изпълнява добре действащото законодателството. Финското председателство подчертава че в съдебното производство всяка брънка на веригата на наказателното правораздаване има тежест в гарантиране на вътрешната сигурност. Спазването на закона трябва да е водещо при по-нататъчното развитие на съдебното сътрудничество и обратно. Възможността да се контрират хибридните заплахи трябва да бъде разширена и на международно, и на вътрешно ниво. Ние имаме потенциал да увеличим устойчивостта на обществото и да изградим такава устойчивост спрямо различни нововъзникващи заплахи. Трябва да действаме заедно, структурирано и координирано. Координация на ниво Европейски съюз е необходима и за защитата на сигурността в киберпространството и на основната инфраструктура там – през последните години, въпреки нашата работа, заплахата от тероризма е силно присъстваща. Финското председателство прави инвентар на мерките на държавите членки, предприяти за борба с тероризма, без никакъв идеологически подтекст. Трябва да се борим с основните терористични заплахи, но те не са единствените. Крайната десница създава свои собствени терористични заплахи и това трябва да се държи под око. Превенцията на насилствената радикализация и борбата с тероризма взаимно се допълват и подкрепят. Тези мерки трябва да бъдат основани на цялостна картина на ситуацията и на добри проучвания на наличните данни. Финското председателство ще акцентира върху ефективността на използваните за превенция на насилствения тероризъм мерки. Също ще се опитаме да разширим възможностите на Европейския съюз за подготовка за справяне с нови заплахи. Според нас е важно мрежата да не бъде използвана и експлуатирана за терористична или друга незаконна цел. При почти всяка терористична заплаха, на която сме били свидетели в Европа, е било разпространявано терористично съдържание в интернет. Ние ще обърнем особено внимание на законодателното предложение на Комисията за борба с терористично съдържание в интернет. Законодателството трябва да е много добре оформено, така че всички действащи лица да са наясно с задълженията си и да бъдат готови да действат в неотложни ситуации. Също така трябва да сътрудничим с доставчиците на интернет услуги. Терористите и престъпниците не само пътуват с самолет, те пътуват и по други, по други начини. За превенция на терористичните и тежките престъпления трябва да разширим възможностите за събиране на резервационни данни за пътниците в повече полети. И трябва да разширим събирането на такива данни към през граничните морски и железопътни превози. Трябва да разкриваме на време новите, нововъзникващите заплахи и новите предизвикателства, проистичащи от използването на нови технологии. Също трябва проактивно да се подготвяме за контриране на тези заплахи. Важно е киберсигурността да играе все по-широка роля във всичко, което прави Европейския съюз. Това изисква ресурси, капацитет, и бързо намиране на решение от органите отговорни за сигурността и правоохранителната дейност. В борбата с киберпрестъпността е важно да се гарантира съхранението и максимално бързото разкриване пред полицията на данни от движението, от трафика в интернет. Разбира се, правата на суверенните държави трябва да бъдат зачитани, и трябва да се отчита защитата на основните права, както и необходимостта от защита на личните данни. Изкуственият разум и автоматизацията са в сърцевината на по-нататъчното развитие на вътрешния пазар на Съюза. Те ще променят средата, в която действат нашите публични органи. При вътрешната сигурност трябва да се имат предвид тези тенденции и правоохранителните органи трябва да разполагат с много напредничави инструменти за справяне с тази ситуация. Трябва да подложим на анализ законодателството и технологичните ни средства – така че правоохранителните органи да могат да си служат с тях, зачитайки основните права. Проблемите свързани с опазването на информацията и защитата на неприкосновеността на личната сфера трябва да имат централно място при всяко технологично развитие. Оценката на риска на пето поколение технологии ще играе Е, с Дафне Каруана и Ян Коцяк. Освен това, бихме и искаме да има незабавно разследване за смъртта на госпожа Дафне Каруана. За миграцията имаме нужда от система, която се характеризира с сигурност в спасяването и дебаркирането, също така и система на разпределение на мигрантите, както видяхме през лятото, Испания, Италия и Малта не бива да бъдат оставени сами. Говорихте за значението на временен механизъм за разпределение. На какво ще се, върху какво ще се сроточи председателството? Ще има ли постоянен механизъм, докато се промени механизма за обежище. Споменахте, че пакетният подход е непостижим. Съгласна съм с твърдението, но е много трудно пакетния подход да а, успее, докато парламента чака съвета да излезе с позиция по а, две от най-важните досиета. Ще окажете ли натиск, за да се стигне до решение е, до края на мандата? От името на социалистите демократите, госпожа Сипъл. Благодаря и на двете ви. Радвам ви, че споменахте в областта на сигурността че най-напред няма смисъл от нови закони, ако те не могат да бъдат приложени на практика и понякога, може би, съдебната система не е в състояние да изпълни всички мерки. Обсъждате ли този въпрос в съвета и ще потърсите ли начини това да се промени? Говорихте и за социалния аспект на сигурността. И аз мисля, и това е моят въпрос към вас, когато говорим за интеграцията, съгласна ли сте, че това не е само предизвикателство за лица от трети страни, но и вътре в нашите страни имаме проблеми вътре в обществото с при интеграцията на някои слове на обществото. Що се отнася до върховенство на закона, радвам се, че подчертахте, че върховенство на закона, демокрацията и основните свободи, споменахте и хартата на основните права, трябва да се разглеждат в единство. Споменахте и член 7 Бихте ли ни казали до къде са стигнали нещата с член, процедурата по член 7 срещу Унгария и Полша? И какво бихте казали, ако някои държави членки не спазват правилата, не спазват а, правата? Ще обмислите ли идеята да се а, прекрати финансирането за тези страни. Също така се спомена а, от госпожа Охисао за разширена система за регистрационна система за пътниците. Каква е основата за разширяване на системата PNR? Има ли, имате ли доказателство, че системата ще бъде ефикасна при борба срещу престъпността, тероризма и десния тероризъм. На каква основа говорите за разширение, разширяване на системата на 5G? Накрая говорихте за 5G и достъпа на правозащитните органи. Какво имате предвид, когато казвате, че правозащитната система трябва да може да работи в 5G? През последните дни видях, че Полша изключва споразумение с САЩ за работа по 5G. Това ще ли повлияе върху работата ни? Какво точно решиха? Госпожа Индвел да се обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря на двете министърки. Приветстваме финландското председателство, амбицията ви и новият ви поглед. Споменахте много теми, но има две, които са особено важни за групата Обнови Европа. Първо, върховенство на закона. Много се радвам, че финландското председателство подчертава тази тема и имаме проблеми с този въпрос, въпреки че националните системи са различни, традициите, са различни, но ценностите не са предмет на преговори и те, при тях няма национална специфика. Имаме стандарти за основни свободи и права и те не се прилагат по един и същи начин в Европа. Това е ясно. Да, също две страни е заведена процедура по член 7, Унгария и Полша, но и имаме притеснения и за други страни. Приветстваме предложението на Европейската комисия за новия механизъм за докладване. Утре ще го обсъдим с господин Тимерманс. Групата Тимерманс би искала предложението да бъде по-силно, да бъде подобно на прието от Европейския парламент с по-широк обхват. Предлагаме, ще предложим парламента да разработи доклад по собствена инициатива. Моят въпрос е, готови ли сте да разговаряте за съвместен механизъм за целия европейски механизъм, вместо всяка институция да има свой механизъм? а по-скоро да имаме един механизъм, който работи възоснова на едни и същи стандарти. Дали финанското председателство ще предложи процедурата срещу Унгария с Европейския парламент. И накрая по миграцията. Съветът трябва най-сетне да вземе решение за пакета, който е на маста от много години. И може би ако съветът не е готов да изпълни своите задължения, парламентът трябва да обмисли мерки, например, да замразим бюджета, докато съветът си свърши работата и вземе решение. Госпожа Стрика за зелените, благодаря господин председател, благодаря и на двете министърки. Желая ви успех, успех в програмата. Ние отбелязваме 20-та е, годишнина от е, Тампере е, по време на финландското председателство. Удачен е момента да направим равносметка на свършеното след това. Вие казахте, че е много трудно да се постигне споразумение по вътрешното измерение на миграцията, обща система за миграция, но държавите членки са, са, постигат съгласие при когато се договарят с трети страни за връщане и за реадмисия. Тази политика противоречи на основните свободи и права на Европейския съюз, които трябва да са водещи във всички политики. Либия, например, е скандален пример. Мигрантите страдат от насилие но Европейския съюз продължава да плаща на либийската брегова охрана да връща мигранти в Либия. Има и други страни, в които мигрантите са блокирани без достъп до процедура за убежище и без защита. Знам, че това е проблем, който вълнува и финландското председателство и може ли министърките да ни кажат какви мерки предвиждат, за да може това външно сътрудничество да върви ръка за ръка с основните права? Не трябва ли да се направи оценка на въздействието върху основните права преди да се вземе решение? И също така какво мислите за независим механизъм за наблюдение? И когато говорим за отрицателни стимули за трети страни, санкции, когато не сътрудничат, е умес, би могло да бъде уместна идея, защото това е свързано с сътрудничество ни с всички страни. И накрая много се радваме, че е, се правят предложения за повече законови пътища. Благодаря. Спазвайте се с времето, защото списъкът е, е много дълъг. Спазвайте ограничението от две минути. Сега идентичност и демокрация. Господин Кардинов. Аз представлявам а, депутатка от Холандия и тя ви приветства и се надява, че ще свършите добра работа за страната. Няколко въпроса за различна политика от това, което казахте в речта си за върховенство на закона. Ако има правило, всички трябва да ги спазват. Заедно с това има често двойни стандарти в политиката на Европейския съюз. Например, регулирането. Всички държави членки на Европейския съюз са съгласни, че трябва да спазваме регламента от Дъблин. Всеки носи отговорност за незаконната миграция. Но виждаме организации, политици, Европейската комисия, други комисар господин Аврапомус изразява подкрепа за нарушаване на Дъблинския регламент. От една страна казвате, че имаме проблеми с върховенство на закона. От друга страна, много хора в мнозина казват, няма проблем да се нарушават правила, като Дъблинския регламент. Второ, новият а, пакт за миграцията. Повечето страни миналата година обещаха да намерят решение. Решение не е намерено. Ако има твърде силен натиск за това решение, като обща миграционна политика, държавите членки вече не носят отговорност за външните си граници, това не е ли опасно за стабилността на Европейския съюз? Не е ли твърде голям риск други страни да последват примера на Брексит? И когато говорим за член 7 за Унгария, Унгария инвестира 1 милиард във външните граници. Очевидно решението е било добро, Подкрепяте ли подобна политика за Италия, Гърция и други страни? Благодаря. А, очевидно това беше господин Мадисън, а не госпожа Кардино. Господин Прокачини е от Трекаре. Благодаря, господин председател. Благодаря на двете министърки за изказванията им. Едно общо изказване отбелязах, че темата за управлението на миграцията излиза извън четири е, основни стълба от гледна точка на приоритетите на финландското председателство. Аз мисля, че това е тревожно, защото управлението на миграцията – излиза извън тази зала. Това е най-обсъжданата тема и най-чувствителна тема за гражданите. Първият въпрос е свързан с тази тема. Механизма за време, временния механизъм за а, разпределението. И не бих из... Аз бих искал да се прави по-яс ясно разграничение, за да не се играе с думите. А, разпределението трябва да бъде винаги временно. Не би трябвало. Всъщност, това е само игра на дума, за да се прикрие стремежите да се изпращат и разпределят в Европа граждани, които нямат право да бъдат в Европа. И основният въпрос е кой има право на международна закрила? Това е въпрос, който а, трябва да се решава а, в страната по происход, а не в страната а, на пристигане. В противен случай се стига до на неблагополучията, на които сме свидетели през последните години. Сега за върховенството на закона върховенство на закона трябва да се защитава от различни атаки. Лошо е, когато върховенство на закона се превърне в политически инструмент, политическа бухалка срещу а, народи, които мислят а, по различен начин а, от а, унези, които са на власт. Ето, това е основната опасност за демокрацията. Корнелия Ернст. Моята група също пожелава успех на финанското председателство. Аз ще се спра на две области. Върховенството на закона. Говорим за ценностите на Европейския съюз, гордеем се с тях по-нататък Полша, Румъния, Унгария. В тези страни има проблем. Всъщност има проблеми в много страни. Нарушаването на върховенството на закона става все по-често. И господин Хенриксън, госпожо Хенриксън, инструментариумът е важен. Как да опазим върховенство на закона? Как да го анализираме? С какъв инструментариум искате да разполагате? Какъв подход искате да възприемете срещу страни, които носят отговорност за най-сериозните нарушения? Второ, госпожа Охисао за миграцията. Вие говорихте много за, въж... за вътрешна сигурност аз си мислех, аз пък си помислех, че живеем в бункер в Европа. Радвам се, че казахте нещо за убежището и миграцията. Ситуацията в Средиземно море е катастрофална. Хора загиват, 14 страни са съгласили да приемат хора и въпросът ми към финландското председателство е ще създадете ли коалиция на желаящите които да приемат беженци от Средиземно море, да спасявате беженци, ще има ли нова мисия за спасяване на хора, кажете да, отговорете с да или не. Обща система за обеща парламентът направи предложение. Всъщност ние направихме предложение за всичко. Две години сме готови. Ще се доближите ли до парламента, за да водим преговори за обща система за обежище? Аз предлагам всяка от министърките да има 6 минути за отговор, за да имаме възможност, за да можем да дадем възможност на всички, които се записали, да се изкажат. Заповядайте. Благодаря. Ще говоря на шведски. Така че у нези от вас, които не знаят шведски, според мен по-добре е да си сложат слушалките. And how much time do I have? А колко време имам? 6 минути всяка една от вас. Да, благодаря ви. Det kom väldigt många frågor om rättsstatsprincipen. Благодаря. Много бяха въпросите за върховенството на закона. Радвам се, че ги чух. Много се радвам, че сега се работи за подсилването им в целия Европейски съюз и в този смисъл е много важно да се подсили принципа на върховенство на закона. Ще се опитам да бъда малко по-конкретна в отговорите си на въпросите. За какво става дума? Подсилване, засилване, отстояване на нашите общи ценности, върховенство на закона е наш приоритет и ще бъде така в бъдещата ни работа в Съюза. Имаме нужда от ясен ангажимент а, към общите ценности, които а, благодарение на които функционира Европейския съюз. Финландия иска да бъде активна и да търси конструктивни решения. Работата ни сега е съсредоточена върху инструмент на Европейския съюз, насочен към подсилване на е, върховенство на закона и да се намери най-добрия начин да се гарантира спазването на общите ценности и да се избегнат трудностите. Финландия като председател ще насърчава а, диалог а, основан на правилата, за да можем да установим по-ясно тенденцията в държавите членки в областта на върховенството на закона. Финландия възнамерява да провежда редовни дискусии за това как се реализира върховенство на закона в различните държави членки. Това ще влезе а, в доклада на изпълнителния комитет. И това на свой ред ще бъде основата на диалог с съвета. Що се отнася до финансирането на Европейския съюз. Това е много важна е, много важен ключ е, към подкрепата на правовата държава. Преговарящите в съвета трябва да обсъдят предложението за е, наблюдение на фондовете и спазването на върховенство на закона. Финландия иска да има балансиран и ефективен механизъм, който не е механизъм за санкции. За какво става дума? Става дума за защита на бюджета на Европейския съюз от е, злоупотреби. И този механизъм трябва да се прилага по един и същи начин е, за всички държави. Това са само някои а, примери за нашите за мерките, които сме предприели. Искам да кажа, че в миналото доста е направено като инструменти. Аз мисля, че вие ги познавате много добре. Ето защо сега ще премина на ситуацията в Унгария и Полша. Ние трябва да направим така, че Европейския съюз да няма нужда от процедурата по член 20. Тази процедура е заведена срещу Польша и Унгария и Финландията ще следи ситуацията. В съвета по общи въпроси Разбирам каква е ролята и позицията на парламента. парламента в парламента тази процедура а, трябва да, да се осъществява на здрава основа. на среща с а, вашият председател ще, ще бъде изразено желанието да бъдем вашия глас в съвета. Що се отнася до корупцията, необходимо е да се създадат, да се разработят решения, така че този инструмент да функционира това е инструментът, от който имаме нужда, за да се борим срещу корупцията в Европейския съюз. Що се отнася до медиите и свободата на медиите, въпрос от фундаментално значение. Това е в основата на демокрацията. Свободните медии са тъждествени с демократично общество. всички държави членки очевидно трябва да спазват принципите на свободните медии. Финландия очевидно иска да насърчава конкретно изпълнение на тези правила, които са прияти от всички държави членки. Информацията трябва да е точна. Всички ние полагаме огромни усилия за недопускане на дезинформацията. По-нататък за изпълнението на европейското законодателство. Много важен въпрос. Всичко това, което приехме, трябва да бъде изпълнено Ето това е, което имам аз да кажа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Енгриксен. Госпожо Исало, имате думата. Благодаря ви. Много благодаря на всички депутати за техните ценни изказвания. И особено благодаря на госпожа Мецола, госпожа Инфолт. Ще започна с обежището и общата система за обежище. Наистина има нужда от реформа, толкова ако искаме системата да работи по-добре, отколкото сега. И това въжи за всеки дневните ситуации, ситуациите, които са изключителни. Всеки отговаря за изпълнение на общите правила. Тази реформа, както всички знаете, е политическо предизвикателство, но сега е важно да се съсредоточим върху общите цели. Трябва да изградим доверие и сътрудничество. Трябва да има дух на сътрудничество между държавите членки. Трябва по-добре да разберем кои са ограниченията, свързани с конкретната ситуация във всяка държава. Финландското председателство на съвета е убедено, че трябва да се справим с основните въпроси по един насочен към практиката начин. Особено предвид това, че очакваме новата комисия и не можем да се средоточим върху подробностите. Вече след избирането на новата комисия ще можем да се средоточим върху подробности, като например процедурите, прилагани по границите и други мерки, които се прилагат на практиката. Финландското председателство ще се постарае да постигне максимален напредък по това досие с новия парламент и новата Европейска комисия. Ще насочваме обсъжданията така, че да се заложи основа за работата на бъдещата Европейска комисия и бъдещите председателства на съвета. Ясно е, че имаме нужда от една система, която работи, която позволява дейности по издирване и спасяване в Средиземно море. Ние трябва да споделим отговорността и трябва да подпомагаме държавите членки, които са изложени на особен натиск. Абсолютно необходимо е да имаме реформирана система за убежище в Европейския съюз. И тази реформа трябва да се извърши бързо. Имаме нужда от една обща реформа на системата, като същевременно трябва да поставим акцент върху Средиземно море. Трябва да можем да поставим под контрол ситуацията в Средиземно море по-ефикасно, отколкото това беше преди. И имаме доклада за незадължителните за изпълнение елементи от 2018 година, но трябва да преминем към условия и правила, които да са по-дългосрочни. Европейската комисия ще извършва координационната дейност, а държавите членки ще участват на доброволна основа. Финландското председателство разбира се, ще подпомага това. Наблюдаваме намаляване на броя на потънали хора в Средиземно море, но не е приемливо хората да умират, когато се опитват да стигнат до Европа. Трябва да намалим още повече броя смъртни случаи. Всъщност трябва да ги сведем до нула, като премахнем стимулите за трафик. Трябва да подпомагаме държавите на происхода. Трябва да гарантираме това хората да могат да живеят в тези държави и да нямат причини да стават жертва на трафиканти. Видяхме какво е внимание от международната общност. Много е важно да се зачитат правата на мигрантите. И Либия трябва да може да поеме отговорността за извършена контрол по границите. Финландия води активен диалог с държавите, които имат желание да се работи съвместно, за да се и забегне вземане на решенията на парче, когато става дума за ситуацията в Средиземно море. Бих искала да благодаря на госпожа Стрик за въпроса. Финландия ще положи усилия за това да гарантира, че се разработват повече инструменти за управление на миграцията в дух на сътрудничество и с отчитането на Целия маршрут на миграцията. Ако искаме да управляваме миграцията, искаме да подобрим ситуацията с човешките права, имаме нужда от стабилност в Либия. Това не е лесна задача и тук е необходимо да се работи по различни политически измерения. Трябва да се съсредоточим преди всичко върху самите хора. Цялата международна общност трябва да действа съгласувано, за да се стабилизира ситуацията в е, Либия. Финландското председателство дава висока оценка на Върховния комисарият за беженците на ООН в Либия и в съседните държави. би било добре, колкото се може повече държави членки да участват в презаселването на бежанците, спасени в Средиземно море и идващи от Либия. По време на финландското председателството ще разглеждаме политиката за връщане, за да видим какво може да се подобри. Например, от гледна точка на разширения мандат за Frontex. Също така ще разгледаме визовата политика и как тя може да бъде използвана за подобряване на сътрудничеството с трети държави в сферата на връщането. Обедени сме, че най-добрата форма на връщане е тази, която е резултатна и дългосрочна разглеждаме възможностите за използване на альтернативни механизми в сферата на връщането. Господин председател, бих искала също така да благодаря на госпожа Сипел. Съгласна съм, че когато говорим за вътрешната сигурност, вече имаме достатъчно решение. Трябва сега да се гарантира тяхното изпълнение на практика. Това въжи и за сигурността в сферата на технологиите от пето поколение. Това е огромен проблем. Киберсигурността, сигурността на мрежите, мрежовата сигурност, глобалната сигурност в интернет е предмет на дебата. С петото поколение ще се увеличи значително трафика на данни – и мрежовите инфраструктури и условията за гарантирана сигурност трябва да бъдат значително подобрени. Сигурността на данните ще стане още по-важен въпрос, отколкото е сега. При обсъждане с нашите партньори този въпрос заема важно място. Разбира се, има много предизвикателства, свързани с правоприлагането, като резултат от внедряването на технологиите от пет поколения на правоприлагащите органи ще бъде по-трудно да имат достъп до определени данни. Мрежите от петото поколение и киберсигурността засягат всички сфери на политиката. Петото поколение ще бъде основата на далеко съобщителните услуги в бъдеще. Това е ясно и това ще повлияе вътрешния пазар, енергетиката, и много економически сектори. Ще има рискове и възможности за по-голяма уязвимост и трябва да потърсим възможности за смягчаване на всички тези рискове. И ако ми позволите съвсем накратко, По въпроса за социалното сближаване, това е важен въпрос за финландското председателство. Ние активно ще работим по това и не става дума само за интегриране на хората, които идват в Европейския съюз отвън, но става дума преди всичко за хора, които вече са и са били в Европейския съюз. Става дума за обществото като цяло и това се отнася до образованието и социалното осигуряване. И ние разглеждаме сближаването на обществото в този по-широк смисъл. Благодаря ви, благодаря ви, госпожи. И така, сега ще работим последния начин. Има много дълъг списък от желаящи да се изкажат. Ще дам думата. Ще се постарая да ви включа всички във времето, отделено за изказване. Не по реда, по който ще прочета вашите имена, защото ще се постарая да запазя баланс като председател между различните политически групи. И след като прочета списъка, списъка се закрива. Поне 30 души са пожелали да се изкажат. Така че моля, когато прочета вашите имена, моля, бъдете също толкова дисциплинирани, колкото и финландските министрки и моля, постарайте се да се вместите всеки в една минута, защото иначе няма да успеем. В 11 часа ще имаме представен дейността на Европол от изпълнителния директор госпожа Дебол. Така че, ако изостанем от графика, ще трябва наистина да работим прекомерно прибързано. Затова, моля, обмислете формулировките на вашите въпроси, така че да сместе в една минута. Сега имената. Веги, мисис Ярока, мисис Келер, мисис Донат, мисис Пурик, мисис Райнтке, мисис Колин Остерле, мистер Лагодински, мисис Тардино, мистер Бартоло, мистер Мораес, мистер Сарсалехос, Mrs. Votzenberg, Mr. Magid, Mr. Simeka, Mr. Kareme, Mr. Borov, Mrs. Dali, Mr. Papadakis, Mrs. Al Salani, and Mr. Sarbama. That'll be the list, okay? И така, това беше списъка на онези, които ще се изкажат. А, да, госпожо Бьорк, извинете, вие сте включена, просто не произнесо правилно вашето име. Включена сте в списъка. And? Del... Yeah? Okay, I'm gonna, I'm gonna get started then. И така, започваме. Както вече казах, ще се стремя да спазя баланса между групите. Моля, Вместете се в рамките на минута и ще използвам чукчета. И така, господин Хитбеги, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожи. Аз съм депутат от Унгария. Поздравявам ви с, с вашите амбициозни планове. Вие говорихте за предизвикателства и за това искам веднага да подчертая какво за нас е огромното предизвикателство? Това е сигурността на европейските граждани. Това е тясно свързано с незаконната миграция и действения контрол по границите. Връщам се към вашите приоритети. Те включват защита на нашите граждани по всеохватен начин. Вие говорихте за това, госпожо Хенриксен, но ние смятаме, че отговорът не е в всеобхватното управление на миграцията – ние трябва да се борим по всеобхватен начин срещу незаконната миграция в Европейския съюз. И това означава борба срещу трафика на хора, контрабандата на хора и трябва да се изправяме срещу хората, които съзнателно или не подпомагат трафика на хора и контрабандата на хора. Трябва да защитаваме по-добре нашите граници също така. Затова искам да попитам и двете ви. Как председателството възнамерява да подпомогне създаването на платформите за разтоварване на суша на хората от корабите? По този начин Европейския съюз ще може реално да реши проблема с незаконната миграция и контрабандата на хора и да изпраща мигрантите там, откъдето те идват, вместо да ги приема в Европейския съюз, което създава по-голяма привлекателност за идеята да се стигне до Европейския съюз. Госпожа Пурек. Добро утро, уважаеми госпожи. Благодаря за вашето изложение. Искам да поставя два проблема. Първо, насилието срещу жените и насилието в семейството. Аз съм докладчик на Европейския парламент по присъединяват на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Искам да подчертая, че Програмата на триото председателства Румъния, Финландия и Хърватия не говори изрично за насилието срещу жените. За нас очевидно е, че досието, свързано с присъединяването на Европейския съюз в момента е замразено и очакваме Съда на Европейския съюз да излезе с решение. Политиката за недопускане и борба с насилие срещу жените не трябва да бъде замразявана. Какво смята да прави финландското председателството? Финландското председателство, въпреки че вашите документи изрично споменава този въпрос, госпожа Келер. Дидон, благодаря, господин председател. Госпожи министри, темата, която искам да поставя е общия европейски режим за предоставяне на убежище. През 2016 година Европейската комисия внесе законодателен пакет. През 2017 Европейският парламент прие а, позиция а, за преговори по всички текстове. Става дума за третиране на молбите и условията за прием. Госпожи министри, би ли желало финското председателство, ще има ли то амбиция да постигне напредък по тези преговори и да предложи календар за приключване на работата по всички текстове, включени в пакета за убежището? По-конкретно искам да ви запитам за регламента Дъблин. Имате ли график, имате ли метод, който да осигури напредъка? Благодаря. Мисис Рейнке. Госпожа Ренке, благодаря ви. Огромно удоволствие да се срещаме с вас и искам да ви попитам – за присъединяването към Истанбулската конвенция. Очевидно това е приоритет, но може ли финландското председателство да направи повече? Знаете, че Европейския парламент иска да се приеме директива срещу насилието в семейството. Новоизбраната председателка на комисията каза, че това ще бъде сред нейните приоритети. Дали финландското председателство ще направи нещо? Господин Картино. Грация, министри. Благодаря и чухме хубави думи, но по отношение на миграцията Италия е силно засегната. Статистиката говори за това. И имам предвид пакета обежище от 3 години след публикуването, им, публикуването му е на различни етапи на приемане. Дъблинския регламент все още е блокиран в съвета, независимо от това, което беше казано на, на съвета от миналата година, където се говори за необходимостта от, реф... необходимостта от реформа. Страните на първа линия са оставени сами това върви ръка за ръка с различни престъпления, като трафик на хора, мнозина забогатяха. Дали този пакет е приоритет и ще можете ли най-сетне да излезете с официална позиция по тази тема и да работите по норми, които засягат нашите граждани. Господин Лагодински има думата. Два въпроса по две теми. Първо, регистрационните данни на пътниците. Бяхме малко изненадани от вашия документ за обхвата на това досие. Как ще поступите в предвид решението на Съда на Европейския съюз, който постанови, че подобно споразумение с Канада противоречи на Хартата за човешките права. Чудим се как ще разширите обхвата. Втория въпрос е за върховенството на закона. Знаем, че има някои въпроси в държавите членки за обхвата каква точно ще е тематиката на прегледа? Какво разбирате вие по този преглед? Какво точно ще се провелява? Ще се прави, на какво ще се прави преглед? Качеството на съдебната система или няма да сте склонни да направите това? Разбира се, ни бихме искали това да се прави. И последно, как разглеждате идеята експерти, а не политизираната комисия да извърши такъв преглед? Благодаря, господин председател. Госпожи министри, борбата срещу тероризма и престъпността вие споделихте, че бихте желали да се разшири е, системата за резервационни данни на пътници, като се включи е, е, сферата на високоскоростните е, влакове и е, морските превози. През 2015 година комисията не е правила проучване за осъществимост на тази идея. Като правите тази идея приоритет на вашето председателство, Разисквали ли сте това вече с представителите на другите държави членки в съвета и можете ли е, да ни кажете нещо по-конкретно за това как възнамерявате да подходите и в какъв график? Okay. Grazie, signor Presidente, Благодаря. Благодаря ви. Аз мисля, че е много важно да говорим заедно за приоритетите през следващите месеци и темите на тази комисия. Миграцията е много важна в момент, в който сме свидетели на неприемлива ситуация в Средиземно море. има хора, които са блокирани на кораби и не им се разрешава да слязат на брега като съюз ние не можем да допуснем човешки същества да бъдат оставени в морето. Имаме нужда от европейски решения. Трябва да има задължителни задължения за спасяване и разпределение. Възнамерявате ли реформата на Дъблинския регламент да бъде ваш приоритет? Защо не направите така, че реформата да се гласува с квалифицирано мнозинство? Отбелязах това, което казахте за системата за убежище. Не съм съгласен обаче. Ако искам ефективна система, ние трябва да тръгнем от Дъблин и да има солидарност, така както предвижда член 70 от договора. Моля, ограничавайте се само в рамките на една минута. Госпожа Столес, благодаря. Бих искала да поздравя финландското председателство за укрепването на общите европейски ценности и върховенството на закона, нещо, което включва и борбата срещу корупцията. Вие говорихте и за медийния плурализъм. Въпросът ми е каква ще е позицията на финландското председателство? Ние смятаме, че медийният плурализъм трябва да бъде тясно вързан с въпроса за върховенството на закона. Няма ли медиен плурализъм, няма и демокрация, така е в Унгария. И аз също искам да спомена процедурите по член 7. Но искам да ви попитам, може ли да бъдете по-конкретни? Например, кога и как ще се проведе изслушването в съвета? Какви са вашите планове и как ще участва парламента в тази процедура? Малко повече подробности, моля. Благодаря. Господин Маги, благодаря. Два въпроса. Разбирам, че промяната на климат е приоритет на финландското председателство и също така миграция. Но законодателното ред на Европейския съюз не предвижда закрила на хората, които бягат от последиците на промяната в климата. Те не могат да получат международна закрила – за това какво възнамерява да направи финландското председателство. Не само да се справим с климатичното обедство, но да помогнем на хората, които бягат от държавите си поради причини свързани с климата. Виждаме какво стана с Борис Джонсън, който беше зрелищно, който претърпя зрелищно поражение в парламента. От ваша гледна точка, дали може да се говори наистина за пробив от Борис Джонсън или те говори глупости. Thank you very much, Bill. Госпожа Бьорк, благодаря ви. Добре дошли. English, but, uh, uh Исках да кажа добър ден на шведски, но ще се изкажа на английски. Ще кажа три неща. Върховенство на закона мисля, че е прекрасен приоритет Имах въпрос свързан а, с а, криминализацията на неправителствените организации и солидарността с бежанците. Това е въпрос, на който трябва да обърнем а, внимание. Второ, въпрос поставен от колега. А, насилието, обословено от половата принадлежност. Мисля, че тук трябва да се излезе дори извън Истанбулската конвенция. И трето, аз съм докладчик за презаселването в парламента. Това трябва да е хуманитарен инструмент, който да не е свързан с някаква обословеност. Очаквам финското председателство да работи по тези три въпроса. И смятам, че е редно да осигурим възможно най-безопасен начин за пребиваване на тези, които търсят убежище. Благодаря, госпожа Ярока. Благодаря, господин председател. Благодаря ви е, за това, че говорихте е, за ограничаване на незаконната миграция, но и за необходимостта от връщане на хората там, където е, те са тръгнали. Е, но можем да поддържаме връзки с Африка и да постигнем тази цел само ако имаме ноу-хау. А ние е, имаме доста добра практика за ограничаване на бедността. През 2011 унгарското председателство е, въведе план е, за е, ограничаване на е, бедността. Е, сега бедността е ограничена до хората от малцинствата най-вече ромското младсинство. Е, тези е, хора е, нямат канализация, дори не могат да ходят на обществените бани и нямат това, което е най-важно, нямат храна. Моля да покажете смелост. Помнете, че Таря Халунен беше ваш министър-председател. И мисля, че трябва да обърнете особено внимание на интеграцията в Африка. Благодаря. Господин Мораес. Аз се занимавам с досието за ЕАСО и колегите тук споделиха своите притеснения. Искам да взема повод от коментара на колегата Бартоло. Вашето председателство трябва да бъде почтен посредник. Пакетът за убежището е блокиран. Ние непрекъснато казваме, че квалифицираното мнозинство е не само за предпочитане, то бива диктувано от договора. Защо вие като финско председателство позволявате съветът да блокира всичко, което предлагате? Така само ще унаследим инерцията. Вие правите интелигентни предложения, говорите за солидарност там ще има същите проблеми. Е, второ, е, Комисията трябва да е, вземе отношение към Дъблин, към ЕАСО. Имате ли някаква представа този пакет, каква форма ще получи? Виждаме какви са проблемите в Малта и Испания. Какво ще стане там? Благодаря. Um, uh, my... Господин Смечка. Благодаря. Искам да се присъединя към колегите, изразявайки удовлетворение от акцента, който поставяте като председателство върху върховенството на закона. Има въпрос свързан с новия инструментариум, който ще бъде обсъден през следващите няколко месеца. Вие говорихте за два компонента на този инструментариум първо установяване на нововъзникващите тенденции и второ ежегодно отчитане на състоянието на върховенството на закона в държавите членки. Аз приветствам а, това, че искате да проведете връзка между парите и ценностите, но това не трябва да се възприема на плоскостта на санкциите. Смятате ли, че е редно да се помисли за нов механизъм на корективност, на коригиране в новия инструментариум, да излезем извън това, с което разполагаме днес, защото това, с което разполагаме днес, член 7 от договора, не върши работа. Благодаря колегата Делбоса. Благодаря. Много се радвам, че имаме пред себе си две министърки. В другите държави членки няма такива постижения в феминизма. Вие акцентирахте върху член 7. Парламентът също го е правил многократно. Казахте, че ще обърнете внимание на този механизъм в сътрудничество с парламента. По отношение на Унгария не е направен доклад от страна на парламента, за разлика от процедурата срещу Полша. Мислите ли, че съветът може да бъде запознат с нашата позиция за Унгария, така както и за Полша? И освен това, Лаура Кевеши трябва да бъде назначена за европейски главен прокурор, но процедурата се бави. В парламента има и френски кандидат. Ще бъде ли номинацията извършена бързо? No. No, you didn't ask. So... Госпожа Дали? Вие сте се отписали, господин Фахалерос. Президенте, gracias a las señoras ministras. Deseo a la presidencia finlandesa todos los éxitos en su responsabilidad. Благодаря ви и ви поздравям с всичките успехи. Искам да говоря за две неща. Първо, процесията на, на радикализацията, свързана с насилие. Дали финландското председателство може да предложи нови подходи свързани с вече съществуваща стратегия за борба с радикализацията. И второ, искам да попитам каква е връзката, която прави председателството с сътрудничеството в Европейския съюз и възможностите за подобряване на това сътрудничество възоснова на вече трупания опит в областта на сътрудничеството в областта на правосъдието. Смятам, че това е една сфера, в която бихме могли и трябва да напредваме, що се отнася до гарантирана сигурността. Благодаря ви. Благодаря, ще се изкажа на шведски. Eh, благодаря. Като дъщеря на бежанци в Европа, аз съм зад законови пътища за пристигане в Европа. Как да... Въпросът е как да се осигурят законови и сигурни пътища – сега за трафикът с хора, жените и децата са сред най-слабите. Изразходват се милиони за борба срещу този бич. Как смятате, че можете да подсилите сътрудничеството между полицейските сили? Друг проблем е насилието срещу жените. Те а, много жени умират след насилие от страна на съпрузите им. Какво възнамерява да предприеме финанското председателство? Господин Бреер, една минута. Благодаря, господин председател, госпожи министри. Въпросът ми е свързан с проекта на регламент за неприкосновеност в електронните съобщения. Преди две години бе прият доклад за по-добра защита на потребителите от проследяване в интернет, но съветът все още не е приел позиция. И според работните документи, е, намеренията в тази посока се разводняват. Отслабва се предвижданата защита на комуникацията в интернет. Планирате ли да потикнете съвета най-сетне да приеме позиция по този въпрос? Това е преди всичко задължение на министрите на далекосъобщенията, но вие като представители на председателството бихте ли ни оказали какви са плановете ви по това досие? Благодаря. Госпожа Лотенберг Кронис. Κυρίες Υπουργοί, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Желая успех на двете госпожи министри. Много внимателно слушах това, което казахте за реформата на Дъблинския регламент. Тази реформа е не само необходима, необходимо е и да бъде прилагана на практика. Какво бихте казали за тези страни обаче, които не желаят да приемат бежанци, допуснати в Европейския съюз, е, чрез демократични процеси? Ще има ли финансови санкции спрямо тези страни? Каква ще бъде политиката ви? тъй като моите гръцки съграждани поеха огромната част от тежестта и искат да са наясно с политиката. Много са документите, нищо не се прави. Не виждам господин Пападакис в залата. Всъщност, ето ви, заповядайте, господин Пападакис. Благодаря, господин председател. ще се спра на темата бежанци. В момента на остров Лезвос Имаме капацитет за 3000 бежанци в центъра за прием, а там са настанени над 11 000 души. През летата имаме капацитет също многократно надхвърлен. Такова е положението и на другите острови. Капацитетът е надхвърлен 2 до 3 пъти. Освен това, 10, десетки хиляди души е, се движат свободно и безпрепятствено из Турция и в крайна сметка стигат до гръцките острови. Факт е, че за бежанците и за жителите на гръцките острови – Това, което прави Европейският съюз е неприемливо. Трябва да закрием тези приемателни центрове на островите и да открием нови центрове там, където бежанците могат да бъдат надлежно приемани, приемани при добри условия на местата, където те ще останат. Благодаря, господин Савама. <clears throat> Want... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на финското председателство за усилената му сериозна работа. Аз съм докладчик на парламента за върховенството на закона, но имам въпрос по-конкретно за гражданските свободи и основните права на лицата с увреждания. Парламентът е получил чрез комисията си по петиции няколко писма по този въпрос. В Финландия изпълнението на директивите за обществени поръчки на Европейския съюз е, е довело до там, че лицата с увреждания и техните семейства не участват или поне не участват в достатъчна степен в вземането на решения, досежно тяхната съдба. Това е нарушение на конвенцията на ООН е, е, за правата на лицата с увреждания, ратифицирана от Финландия. Въпросът ми е към госпожа министра на правосъдието. Какви мерки ще е, предприеме Финландия като страна ротационен председател за гарантиране на правата на лицата с увреждания и дали Финландия ще направи проверка за това дали в отделните държави членки изпълнението на нашите собствени правила не противоречи на Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Председателят, благодаря ви. Всички повече или по-малко просрочиха времето си, а директорът на Европол за следващата точка ще трябва да чака. Искаме да благодарим на министрите е, за това, че проявиха дисциплинираност до сега в своите изказвания. Искаме да разчитаме отново на тази дисциплинираност в отговорите ви. Заповядайте, госпожо Хенриксон, вие първа. Е, Благодаря. Сега ще се опитам да отговоря на колкото може повече въпроси. Що се отнася до насилието срещу жени и Истанбулската конвенция? Насилието срещу жени си остава сериозен проблем в Европа, във всички наши страни и всички ние трябва да положим повече усилия и една жертва е много. Ние като председателство ще насърчим държавите членки, които все още не са ратифицирали конвенцията, да го направят. Освен това, като председателство можем да работим за да се присъедини Европейския съюз към конвенцията и ще го направим, знайки че Европейският парламент вече е приел доклад в съответствие с решение на съда. Правата на жените е за мен много важен въпрос. Като финландско председателство ние ще представим заключение на съвета за правата на жертвите и искам да напомня, че имаме директива за правата на жертвите на престъпления, която е особено важна за жертвите жени. Аз се надявам и съм сигурна, че новата комисия с новата председателка ще дадат своята подкрепа. За нашето, що се отнася до нашето председателство, ние ще работим за равенство на възможностите. По годишния доклад на комисията за таблото за правосъдие – табло, има едно табло, което вече съществува и което трябва да използваме. И това е метод, който има голямо значение в контекста на върховенство на закона. Що се отнася до Полша, ние в съвета по общи въпроси възнамеляваме да изслушаме за първи път Унгария през септември. Целта на изслушването да се обсъдят инициативите на парламента. Президентът със сигурност ще разговаря с представители на вашата комисия в двустранни срещи и ще бъде изразител на вашите мнения. През, за Полша през юли беше, поставен, беше представен доклад на комисията. Съдът се произнесе през юни и сега очаквам, трябва да чакаме още една година и в зависимост от това как се развиват нещата в Польша, ще обмислим следващата стъпка. През юли започнахме, договорихме ясна програма за следващите изслушвания в, на страната по въпросите на върховенството на закона. Беше ми казано, че през септември, на 17-18 септември, ще бъде изслушана Унгария. Още една тема – спасяването на жертви в морето. Нас ни обединяват а, ценности. А, и като изповядващи определени ценности, ние трябва да спасяваме изпадналите в беда. Що се отнася до дискриминацията, равен, равните възможности – за всички граждани, дори у нези, които принадлежат към младсинствата, е особен въпрос. Основните права трябва да, гаран... да бъдат гарантирани за всички и това е въпрос, който ще повдигаме. Дискриминацията е сериозен проблем в много страни. Както казах, за да се преборим с това явление, трябва да обмислим дългосрочни мерки. Спазване на равните права означава да се спазват и правата на малцинствата. Радвам се, че в парламента има ясен ангажимент към правата на ромите. А, и тук бих споменала и борбата срещу а, антициганизма. Имаше още един въпрос за ролята на Европейския парламент. в предложенията на съвета и календара. В областта на механизма за върховенство на закона, ние трябва да изслушаме страни, като Унгария и Полша. И що се отнася нашата ние имаме за цел да намерим решение през есента. Много е важно това, че финландското председателство ще положи усилия да намери решение. Вашата работа би трябвало да стане част от работата на съвета. Е, хартата на основните свободи забранява трафика на хора – и ние трябва да използваме по-активно инструментите, с които разполагаме. Борбата срещу безнаказаността. Ще започнем дебат за ценностите и в този смисъл ще, говори, ще водим дебати по въпросите на защита на данните. Госпожо Офисало, вие имате следващите 7 минути. Благодаря на всички ви за прекрасните въпроси. Ще се опитам да отговоря на поне някои от тях. Разширяването на системата за резервационните данни. Както ви казах, терористите и другите престъпници пътуват не само по въздух, но и друго яче. За превенция на тероризма и тежките престъпления е от голямо значение да се помисли за евентуалните предимства на разширяването на системата за събиране на резервационни данни. Съветът има заключение по този въпрос. Комисията в момента анализира економическите, техническите, юридическите и други измерения на този въпрос. Финландия не планира приемане на законодателство в близко време, но директивата за резервационната система е доста ограничена, рудиментарна. Разширяването на системата обаче ще изисква надлежна оценка на въздействието. Много по-лесно е сега да се да се предават данни, когато те се събират и прехвърлят по електронен път, а системите за електронна комуникация непрекъснато еволюират. По отношение на регламента Дъблин и пакета за обежището, това е възловият проблем, който стои в центъра на реформата на системата за обежище. Тази реформа се оказа много тежка. Финландия е решена да продължи усилията за реформа и това, което ще се опитаме да постигнем е максимална атмосфера на доверие между държавите членки, когато работят по всички тези въпроси. И ясно е, че трябва да се сложи край на смъртните случаи в Средиземноморието. В момента не постигаме големи успехи на този фронт. Задължително е, е да се гарантира бързата възможност за акустиране на корабите и лодките – за да се постигне целта. В някакъв момент трябва да има постоянна система в тази връзка. Но докато я изградим, много държави членки трябва доброволно да пожелаят да участват в споделянето на тази тежест. Финландия ще направи максималното за по-нататъчна работа по реформата на Дъблинския регламент. Финското председателство на следващо място ще търси стимули за третите страни, чрез които те по-лесно да приемат връщаните техни граждани. Тук може да се разчита на визова политика, на други механизми. Работи се в много направления. Доброволното връщане все още е от фундаментално значение – и е необходимо да се оказва подкрепа за реинтеграция, тъй че това връщане да бъде постоянно или за постоянно. Мандатът на Frontex трябва да бъде пълноценно използван в това отношение и европейското сътрудничество много може да ни помогне и в бъдеще, както и до сега. Бяха зададени въпроси във връзка с Гърция – да, действително пристигат все повече хора от Турция на гръцките острови. Наясно сме, че положението се влушава. Държим под наблюдение процесите. Европейският съюз се опитва да окаже максималната помощ, на която е способен, за да могат островите да продължат да приемат мигранти и да обръщат необходимото внимание на уязвимите сред тях. Досежно борбата с екстремизма. По време на финското председателство ние възнамеряваме да разширим капацитета на държавите членки за борба с такова екстремистко насилие. Финландия ще окоръжава държавите членки да извършват оценка на ефективността на превентивните си механизми за превенция на радикализацията и насилието. Към края на годината комисията ще направи цялостен анализ на ситуацията в Съюза с цел координация на механизмите за превенция на радикализацията. Европейският съюз и финското председателство на съюза ще продължат да работят открито и прозрачно с цел изграждане на трайна ефикасна система. Нашето председателство ще окаже максимална подкрепа на този процес на анализ и оценка. Ще участваме в него пълноценно, ще призовем и за пълноценно участие на вашата институция. Благодаря, господин председател. Благодаря, Госпожа Хенриксон е, ме помоли любезно е, да й отпусна още 30 секунди, за да каже нещо, което е пропуснала да каже при е, първата си позиция. Господин Сарвама зададе въпрос за лицата с увреждания. Ясно е, че трябва да спазваме основните, принципи, основните принципи и права, даже и за, те, за хора. В край на краща нас ни обвързват конвенциите на ОНЕ. И това ни трябва да спазваме тези ангажименти на европейско ниво. И във всички държави членки трябва да направим така тези принципи да бъдат спазвани. Благодаря на всички. Още веднъж ви благодаря. Сега ние тук на подиума трябва да изразим своята благодарност. Естествено, традиция на всяко ротационно председателство на съвета на министрите е да бъде пожелаван успех, но сме длъжни да изразим и благодарност за любезността, и точността, която демонстрираха министрите на Финландия. Всички те се опитват да отговорят на всички въпроси, зададени от всички членове. Благодарим най-сърдечно и желаем възможно най-добри резултати от финското председателство. Както казах в началото, Финландия не за пръв път е председател на съвета. Нейното първо председателство е било преди 20 години. Тогава през този 6-месечен период се състоя съветът в Тампере и ние се опитваме от тогава да градим единното пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което е от компетентността на нашата комисия по гражданските права и свободи. Тъй, че Отблизо ще следим начина по който председателството ще върви напред. Във всички случаи желаем ви успех!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

Please, be seated. Моля, заемете местата си. Както казах, натоварен е дневният ни ред. И стигаме до следващата точка от този дневен ред. Представяне на дейността на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи започваме с Европол представен тук от изпълнителния му директор госпожа Катрин Дебол. Топло ви пожелавам добре дошла в комисията Либе. И имайте предвид, че разполагаме с точно определено време за тази дискусия. Час и 15 минути е, ще дадем въпр... възможност за въпроси на координаторите. Моля, съобразявайте се с времето моля да проявявате същата дисциплина, която се опитахме да спазваме и при предишната точка от дневния ред, инак я загазваме. Моля да не забравяте, че ще изслушаме представител на всяка от агенциите. Uh тази област, правосъдие и вътрешни работи, значи ще изслушаме или изпълнителен директор, или а, е, президент, председател. Започваме и нека действаме дисциплинирано. Най-напред госпожа Катрин Дебол. Тя ще представи мрежата на агенциите в областта на ПВР и неодавно обнародвания доклад за 2019 година ТЕСАТ относно обстановката и тенденциите свързани с тероризма. Имайте предвид, че мрежата на девете агенции в областта на ПВР се председателства от е, Европол. Е, всички тези девет агенции работят в сферата на компетентността на комисията. Либе, най-напред ще изслушаме госпожа Дебол. Добре дошли, госпожо, имате думата. След това ще чуем въпроси от координатори. Да кажем около 15 минути е добре да отнемете, за да могат след това координаторите да зададат своите въпроси. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на комисията Либе. Благодаря ви, че поканихте Европол на това заседание. Това е едно от първите ви заседания – затова много сме ви благодарни за възможността да ви представим нашата дейност. По-конкретно ще се спра върху председателството на мрежата на агенциите, които се занимават с правосъдие и вътрешни работи. Мисията на Европол е да подпомага държавите членки при предотвратяването на и борбата с всички форми на тежки престъпления, тероризма и киберпрестъпността. Ние не сме европейско ФБР. Ние подпомагаме и координираме разследванията в държавите членки, които имат трансгранично измерение. Европол се разглежда като достоен за доверие, надежден партньор. А агенцията също така се ползва с авторитет в областта на сигурността. Ние информираме и консултираме европейските институции, държавите членки, понякога и трети държави. Подпомагаме държавите членки и по-специално техните правоприлагащи органи с широк спектър от инструменти. Една от важните теми в работата на Европол е да бъде център за събиране обмен на информация – във връзка с борбата срещу престъпността. Така че това, което прави Европол, е много точно разписано в мандата на агенцията. Ние сме уникална агенция и имаме също така една уникална база данни с много висока степен защита. Ние извършваме анализи и подпомагаме държавите членки при техните разследвания ние подпомагаме основно разследвания, които са свързани с терористични актове, които са били извършени в Европейския съюз. Също така ние работим в тясно сътрудничество с Евроюст, агенцията за сътрудничество между съдебните органи. И всички агенции работят в тясно сътрудничество по стратегически теми – Например, възстановяване на незаконно придобитото имущество. Предлагаме оборудване и инструменти, които могат да бъдат в недостиг в определени държави членки, например във връзка с киберсигурността. Например, консултираме държавите членки за това как да постъпват с криптовалутата – която може да служи като инструмент за разплащане при престъпна дейност. Например, Европол предостави огромна помощ на малтийските и словашки компетентни органи след убийствата на журналистите Дафна Каруан и Ян Кучек. Европол е станал ползващ се с доверие партньор на държавите членки – и това проличава и от нарастващото търсене на нашите услуги и също така нарастващи обмен на данните за престъпленията, които се обменят между държавите членки. Например, миналата година ние стигнахме до бройката 1 милион обмен, обменени данни. Така че виждаме 66% увеличение за последните две години. Почти 2000 са операциите, които са подпомагани от нас в Европейския съюз, 65% увеличение в сравнение с 2016 и през 2018 година имахме 620 операции за борба с тероризма, подпомогнати от Европол. Имаме център за, за киберсигурността, център за борба срещу контрабандата на хора и също имаме и други специализирани центрове. Контрабандата на мигранти е една от дейностите, с които се занимаваме и обръщаме особено внимание на вторичното движение на уязвимите групи, например непридружените непълнолетни лица, които са много вероятна жертва на трафика на хора. Испанската полиция, например, при помощта на Европол успя да разби две организирани престъпни групировки, които се занимаваха с контрабанда на хора от Марокко в Испания. Подпомагаме мащабни операции, например разбиването на незаконни платформи и също така други инструменти, които се ползват от киберпрестъпниците. Също така се занимаваме и с други сфери, например наркотиците или наказателно, наказателни дела, както, например, това, за което вече говорих във връзка с убийствата на журналисти в Малта и Словакия. Ние създадохме и целева група, която ще прерасне в Европейски център за борба с економическата престъпност. Бих искала да ви запознаем с основните операции. През юни тази година имаше паневропейска операция срещу трафика на хора, по-специално деца и подрастващи. Европол подпомагаше тази операция, включително в такива сфери като насилствена просия и сексуална експлоатация участваха държавите членки, включително и някои трети държави, също като Исландия. Бяха конфискувани 64 хиляди моторно-превозни средства, бяха извършени 304 ареста във връзка с трафик на хора и 36 ареста във връзка с други престъпления. Също така успяхме да определим и потенциалните жертви и се уверихме, че в 33 случая това бяха непълнолетни лица. Бяха започнати 33 наказателни производства в различни държави и членки. Също така се занимаваме с злопотребата с медицински средства и имаме операции, които са свързани с качеството на хранителните продукти. Инвестираме много в това. Имаме специализиран център, който се занимава с борбата срещу подправените фалшифицираните стоки. И обемът на престъпленията, свързани с продажба на фалшифицирани лекарства или хранителни продукти. Виждаме, че мащабът е много голям на това явление. Успяхме да се преборим с подобни престъпления, например при контрабанда на финландската граница. И конфискувахме 13 милиона единици лекарства. Също така 3,2 милиона евро бяха конфискуваните незаконно придобити средства от тази дейност. Европол работи в тясно сътрудничество с органите за здравеопазване в държавите членки и извършваме дейности в тази сфера. Също така се борим с, с престъпленията, които са извършвани от различни престъпни групировки, мафията – извършихме много мащабна операция за борба срещу драгетата и други престъпни групировки. Това беше съвместна дейност на полицейските сили в Италия, Нидерландия и Белгия. Над 2000 кг кокаин са били конфискувани, били са арестувани 84 за подозрени лица, включително и лица, които са заемали високи длъжности в мафиозната иерархия. Също така важна характеристика е нашата общност от служители за свръзка. Те работят в нашата централа в Хага. Имаме хора, които са от 15 страни. По този начин има достатъчно добра възможност за контакти между държавите членки и Европол. Сключили сме споразумения за условията за съвместна работа. В момента агенцията води е, преговори по 8 споразумения за съвместна дейност. А също така поставим акцент върху превенцията – Имаме специална страница в интернета за увеличаването на осъзнаването на опасността от сексуално насилие на деца чрез използването на интернет. Така че това е един общ преглед на дейността на Европол. С, с поглед към бъдещето имаме високи, големи амбиции – нашата стратегия отразява потребностите на държавите членки. Искаме да гарантираме обществото да е в безопасност, Европейския съюз да е в безопасност и да можем също така да подпомагаме и жертвите на престъпленията. Европол има пет стратегически цели. Използваме пълноценно цялата информация, с която разполагаме – също така ще предоставяме още повече оперативна подкрепа, ще се средоточаваме върху приоритетните случаи, у нези, които са най-сложни и най-опасни, за да не могат престъпниците да се чувстват спокойно. Европол – също така е една платформа за генериране и решение и ние трябва да продължим научно-изследователската и развойна дейност, за да подпомагаме у нези, които работят в сферата на правоприлагането. Разбира се, това отразява и необходимостта от устойчиво и достатъчно финансиране – предложеният бюджет за 2020 година и предложението за лица на срочен договор – разбира се, ще повлияе дейността на агенцията. Е, е, разбира се, ние трябва да определим приоритетите си. Но в момента ние сме председател на мрежата на агенциите, работещи в областта на правоприлагането. Това са общо 9 агенции. Европол тази година е председател на тази мрежа. Ние определихме основните теми, които включват оперативна съвместимост на информационните системи в Европейския съюз. И искаме да ви предложим стратегия за това какво могат съвместно да направят агенциите по общи проблеми. Това е едно предложение, което в момента обсъждаме и то ще ви бъде представено и на заседанието на комитета Кози в началото на следващата година. Темите включва защита на лицата, сигнализиращи за нередностите, как ние като агенцията ще определим подхода си към иновацията и как да използваме механизма за финансиране. Също така многообразието и приобщаването са много важни за агенциите за сътрудничеството на Европол с агенциите. Много добро е нашето сътрудничество с различните агенции. С Frontex имаме конкретен план. С ЕАСО имаме доклада за общия анализ на ситуацията. Също така се занимаваме с изготвяне на стратегически доклади, работим заедно по изграждането на капацитета. Агенцията за борба с наркотиците също така редовно актуализира информацията, която е свързана с тяхната сфера на дейност. И разбира се, очакваме и нашата работа с Европейската прокуратура. Много важна за нас е съвместната дейност с Агенцията по основни права. По отношение на ТЕСАТ, това е знаковият доклад за ситуацията с тероризма в Европейския съюз. Последният доклад бе обнародван на 27 юни и прави обзор на годината 2018 година. Докладът ТЕСАТ 2019 показва, че броят на атентатите миналата година е намалял. Но е, е, сепаратистските и терористични атентати са повече на брой от другите нападения. По-низкият брой през 2018 година обаче не означава намаляване на опасността от джихадски тероризъм. Напротив, сега ситуацията е по-сложна, отколкото преди. Ще спомена само отделни елементи. Броят на осъществени атентати е, е намалял, но броят на предотвратени е, джихадистки заплахи значително се е увеличил. Напоследък се използват химически и биологически активни вещества, което означава, че расте решимостта на отделните индивиди на терористичните организации да тероризират обществото. Също така Виждаме, че някои хора с психически разстройства копират модус операнти на джихадистките организации. Е, разликата между общности извън интернет и в интернет все повече се заличава. Е, опасенията е, обаче остават високи, защото тези, които работят извън интернет, са подготвени, обучени бойци. Стотици европейски граждани, включително жени и деца все още са задържани е, в зоните на конфликт Сирия и Ирак. Е, когато там има деца, е, те са застрашени от индоктриниране, от промиване на мозъците, от обучение като терористи и това също е заплаха за бъдещето. Освен това, е, крайната десница също е свързана с насилие. Е, вътре в Европейския съюз е, броят на арестите там е сравнително нисък, но през последните три години наблюдаваме възходяща тенденция десните екстремистски групи в Европейския съюз общо взето не прибягват толкова към насилие, колкото създават атмосфера на страх, е, особено от мълцинствата. И не бива да забравяме жертвите, реалните хора, които са убити. 13 са те миналата година, трима от тях полицаи на служба. Е, всички те са е, жертви на джихадистски тероризъм. Това бе моето изложение. С голяма радост бих отговорила на вашите въпроси, бих изслушала вашите бележки и съвети за по-нататъчната работа на нашата агенция. Благодаря, Благодаря госпожо Лебол, за усилията ви да спазите ограничението във времето. Времето ни притиска. И не искам да ви напомня, че е, списъкът с записалица за изказване е доста дълъг. Най-напред е, ще дам думата на координаторите и ще ги помоля да се ограничат в рамките на една минута, останали, на минута и половина, останалите по една минута. В противен случай няма да можем да приключим предвидените точки в дневния ред. Госпожа Мецова, както чухме, всички ние сме наясно с това, че заплахите срещу вътрешната сигурност са много високи. По време на предишния мандат работихме за укрепване на външните граници чрез преразглеж, чрез преразглеждане на законодателството за граничната и брегова охрана и Фронтекс. За съжаление, няма подобни инвестиции по отношение на вътрешната сигурност и Европол е пример. Затова ние смятаме, че имаме нужда от сериозни инвестиции в Европол, за да се засили трансграничното сътрудничество в областта на сътрудничеството, да се борим срещу организираната поръстъпност, трафика с хора и трафик наркотици. Вие споменахте бюджета за 2020 година. Ще се съкрати значително броя на срочно нетите служители. Какво ще бъде въздействието върху институцията и какво можем да направим, за да се осигури, за да се обезпечат нужните ресурси, така че да можете да посрещнете предизвикателствата. Говорихте за междуведомството сътрудничество, споделихте примери за нивото на сътрудничество, случаи, в които водеща роля играе Европол. Бихте ли ни казали нещо повече за бъдещето? Във връзка с дебата за МФР, непрекъснато се говори за това, че могат да се променят бюджетните линии. Това обсъжда ли се, за да се осигури по-гладко и безпроблемно сътрудничество? Госпожа Сипел ще започна с коментар за бюджета на Европол. Честно казано, имам някои съмнения за, за това дали има смисъл непрекъснато да се увеличава бюджета на Европол и заедно с това да сме наясно, че националните власти и съдебната система не разполагат с нужните ресурси. Така че не знам а, каква е ползата за работата на терен. Имам и въпрос. Имаме нови депутати. Когато споменахте сътрудничеството и подкрепата а, във връзка с случаите на убийствата в Малта и Словакия, ще ни кажете ли как сте помогнали на страните, докъде е стигнало разследването? установено ли е кой е поръчал убийството? Споменахте трафика с мигранти, незаконното влизане на непридружени малолетни лице. Много е важно да се разкрият контрабандистите, но какво ще бъде бъдещето на непридружените малолетни лица? Също така виждаме нередовено влизане на възрастните, но много често хората се оплакват от незаконните, нередовните мигранти, но заедно с това намират, намират възможности да ги устроят на работа. Госпожа от обнови Европа. Благодаря. И имам три кратки въпроса. И предишният оратор спомена разследванията в Малта и Словакия, особено Малта, и бих искала да знам дали Европол продължава да участва активно и смятате ли, че разполагате с нужната информация? Сега, Обмяната на данни и информация е много важна част от дейността на Европол, но и възникват въпроси за надежността и точността на данните. Знаем за примера с Дания и доклада за надежността на резервационните данни на пътниците. Има проблеми с полското правосъдие. Как влияе това на работата ви? В комисията се казва, че се приема, че се спазват изискванията, но като че ли не е така. Вие полагате усилия да а, залавяте престъпниците. Заедно с това в Европа има златни визи, което е отваряне на задната врата и полагане на червения килим за отявлени престъпници. Смятате ли, че златните визи и паспорти са пречка пред противодействието на престъпността? Благодаря и аз искам да благодаря на госпожа Дебол за изложението. Имам няколко кратки въпроса за външното сътрудничество. Европол е, все повече работи в други страни и бихме искали да знам как може да се направи така, че обменените данни да не се използват за други цели, да речем за политически цели. Това е особено е, важно в контекста на засиленото сътрудничество с Frontex и EASO бежанците и търсещите обежище могат да бъдат изложени на риск, ако данните бъдат предоставени на страните им по происход. Спазвате ли, до каква степен спазвате правилата за защита на личните данни В Европол ние работим по приоритетите. Ние ще обсъдим новите приоритети с държавите членки, тъй като те са наши клиенти и трябва да се договорим кои, от кои инвестиции ще се оскажем. Инвестициите в новаторството и информационни технологии са приоритет пряката подкрепа за държавите членки за оперативни и стратегически значения мисии, разходите за мисиите, технически решения и обучения. Искаме да засилим борбата срещу наркотиците. Тук ще са необходими допълнителни средства, което би било трудно с съкратен бюджет. Искаме да съсредоточим и върху цели с по-висока стейност. Тук имаме нужда от повече е, бюджет. Продължението на Ирма, например, за незаконното съдържание по интернет. Е, това е програма, която трудно е, ще може да бъде продължена. Второ, сътрудничеството между агенциите с Frontex имаме много добър план за действие. Там са формулирани ключовите области на сътрудничество, стратегически анализ, външни взаимоотношения. Често си сътрудничим с Frontex в рамките на Impact Priorities – Европол е и трябва да остане център за наказателно-правна информация. Фронтекс от друга страна е очите и ушите на правоохранителната област на границата с ЕАЗО. Работим по общи доклади, особено за вторичното движение. Този доклад е изключително важен и също така Работим и с страните а, в а, Шенген. Ние работим заедно с Евроюст за киберпрестъпления и работим с тях по на, при създаване, при разработването на стратегическите доклади за, стратегичес, за по стратегически въпроси. Все по играе водеща роля в обучението. Ние осигуряваме специализираните знания. Агенцията за наркотиците предоставя доклади за ситуацията. Работим заедно и с И ние ще трябва да предоставим аналитичните доклади. След като създадем Център за економически и финансови престъпления, ще имаме възможност да, осигури, да осигуряваме дейността на прокуратурата с Агенцията за основни права имаме стратегическо сътрудничество. Ние изпълняваме препоръките на агенцията и те ни помагат с обученията на офицерите за връзка от Европол които посещават горещите точки. Искаме да избегнем дублирането. Когато говорим за новаторство, например, ние си сътрудничим тясно с Евроюст, Юлиза и държавите членки. Определяме кой какво осъществява. Държавите членки очакват Европол да бъде платформа за конкретни полицейски решения. И с агенциите ние се опитваме да определим кой къде има силни страни и да предприемем новаторски действия в различни области. Решения, които да предоставим на различните агенции и правоохранителни органи. По отношение на Малта и Словакия, Европол помогна, получи искане да помогне на място, трябва да разберете нашия мандат. Ние нямаме репресивни правомощия. Такива имат националните власти. Ние работим само когато ни помолят и ние работим само по конкретни области. Разработваме план за действие, извършваме аналитично действия, осигуряваме международен обмен и проверка на информацията. Да националните органи имат повече отговорности, като разузнаване, агенти под прикритие, репресивна дейност, понякога възникват езикови въпроси. Не ние взимаме решение за графика и сроковете. И при двете разследвания изиграхме важна роля по отношение на аналитичната дейност и криминологията. Сътрудничеството е удовлетворително. Ние сме на разположение на охранителната област, ние наблюдаваме, следим, но не можем да взимаме решение за това какво да бъде предприето след разследванията защита на данните на европейско ниво. Е, ние спазваме различни е, е, нормативни бази, имаме служител по защита на данните и има Европейска служба защита на данните и отделните лица могат да задават въпроси на агенцията и трябва да в, в, в този случай да преценим дали можем да дадем отговор с данните, съхранени в системите ни. Защита на данните е на много високо ниво в Европейския съюз. Ние имаме собствена система и правим всичко възможно да се съобразим с препоръките. Е, служителят по защита на данните следи за обмена на данните. Правилата са много строги и ние трябва да инвестираме значителни средства в актуализацията на системата. Въпросът за резервационните данни на пътниците. Секретариатът на неформалната мрежа на ПНР обменя добра практика с нас ние помагаме на държавите членки да разработят своите системи. Въпроса за тероризма и обменът на информация за левия и десния тероризъм зависи от искането на държавите членки и ще зависи от информацията, която държавите членки ни предоставят. При сериозната организирана престъпност ние можем да, само, не можем да работим само в две държави членки. Затова трябва внимателно да преценяваме какви операции можем да предприемем. Трафика на мигрантите е сериозен проблем за нас. Ние работим активно с центрове за трафик на мигранти. Опитваме се да видим кой стои зад трафикантите. Създадахме съвместна работна група за за да могат за да могат да се провеждат понеже седмични а, срещи. Надявам се, че съм отговорила на всички въпроси. Благодаря, госпожо Дебол, за това, че спазихте ограничението във време. И се надяваме останалите а, депутати а, да следват вашия пример. А, поне 30 са колегите, които са се записали за изказване. Така че ще трябва да ви се предостави не повече от една минута. Минута и не повече. Започваме с заместник председателя. Благодаря, поздравявам ви за докладата. Той е много ясен, много полезен Поздравявам ви също така за вашето изказване. Бяхте много ясна и много точно и при вашите отговори. Задам въпрос за ролята на Европол при търсенето на информация на място и да се координира информацията за това какво става на място в Ирак и Сирия. Защото там хиляди европейци са се превърнали в терористи и знаем за стремежа да създаде исламски халифат и това означава много информация за огромно количество престъпления, тежки престъпления, включително извършен на европейска територия. Господин Мораес, благодаря, господин председател, благодаря ви, госпожо Дебол, за цялата извършвана от вашата дейност, дейността на вашия екип. Високо оценяваме това, което правите. Бих продължил с това, за което говориш госпожа Мацола, особено във връзка с новите членове. Вие знаете, че ние много внимателно следим това, което се случва с бюджет за 2020 година и вие сте в много сложна позиция. Вие трябва да кажете, че имате нужда от повече средства и трябва да предоставите много изчерпателна информация за причините за това но е, ние знаем, че Европол е една уникална организация, за която много се знае. Това е една организация, която се занимава с събиране на разновъзнавателни дейности и е много други дейности, но това е една малка организация. Въздействието на това, че държавите членки възлагат все повече и повече задачи, означава, че натиска върху бюджета нараства. Така че дали бихте могли да обясните повече по какъв начин можем да ви помогнем, що се отнася до вашия бюджет? Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо директор. Ще продължа на румънски, тъй като искам да ви задам въпроси народния си език. Sorry, the mic. Yes. Conform datelor prezentate de Comisia Europeană. Бяха представени миналата година данни от комисията за това, че над 8000 души са жертви на трафика на хора в Европа и по-голямата част от тях са жени. Румъния оглавява списъка наред с Полша и България. Въпросът ми е, че има ясен проблем в Централна и Източна Европа – Въпросът ми е каква е стратегията на Европол, за да може надлежно да се води борба срещу трафика на хора. Второ, технологията от пето поколение. Те носят много ползи, но също така увеличават уязвимостта каква е уязвимостта на технологиите от пет поколения от гледна точка на Европол и какво правите, за да се подготвите към масовото внедряване на тези технологии. Благодаря, господин председател, госпожо директор. Първият ми въпрос е за завеното за разкриване на незаконно съдържание в интернета. Те дали подават информация само на онзи, който поддържа сервера, но и на правоприлагащите органи. Вторият ми въпрос се отнася до запазването на данните. Европол призовава и има тази идея за ограничено задържане на данни. Европейския съд много ясно каза, че това е нарушение на основните права да се запазват данните на хора, които нямат дори далечна връзка с извършено престъпление или имат много далечна връзка. Какво прави Европол във връзка с това съдебно решение и как се развива вашата дейност? Госпожа Рело. Госпожа Рего, отговор. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Дали може да ни кажете повече за ролята на Европол като орган, управляващ много чувствителна информация и вашите взаимоотношения с Европейския орган за защита на данните? Ние знаем, че са били проведени редица разследвания миналата година и някои от тях са обхващали и вашата информационна система, в която са съдържали данни не само за подозрени лица, лица извършили престъпления, но и лица, които потенциално могат да извършат престъпления. И очевидно по-специално стоеше проблемът с групира на хората по етнически принцип и изборът им по етнически принцип. Също така, що се отнася до пътниците, какво се прави, за да бъдат определени някои хора като заплаха, например като потенциални терористи. Задавам си Въпрос. дали вие казвате, че националните правителства са онези, които трябва да се обърнат към вас. Каква е тази категоризация? Върху какво се основава? Е, една минута. И, за съжаление, ще трябва да пропусна всичките комплименти и поздравления. Пред да е, преминавам към въпроса. За използването на Шенгенската информационна система Европол трябва да използва по-добре своя вече съществуващ достъп до ШИСа. Какво е направено, за да се подобри тази ситуация? Кога можем да очаквам резултати? Особено при положение, че актуализирана миналата година 6 има подобрен достъп за Европол. Вие няма нужда да създавате бюро, бюрата Сирене и колко ви остава още, за да бъдете изцяло готови и дали можете да гарантирате, че Европол ще бъде готов изцяло да използва тази система 6. Благодаря, казва госпожа Киничи. Благодаря ви, госпожо Дебол, за вашето представяне. Много високо оценявам дейността на Европол. Един въпрос, всъщност може би две. Бих искала да спомена срещата на върха с САЩ за във връзка с, а, обмена на информация, интернета на предметите и петото поколение. Как ще се гарантира сигурността на тези технологии и как могат да ги използват престъпните кръгове? Що се отнася до тероризма? Вие казахте за операции за разбиване на престъпни групировки, които са искали да използват химическо и биологическо оръжие. Какви заплахи предвиждате следващите години и какви са инструментите, които ще използвате за борба срещу тази заплаха? Благодаря ви. Ще говоря на нидерландски, тъй като съм белгийка и много се гордея с това, което се прави от Европол. Въпросите ми. За вътрешната сигурност на Европейския съюз даваме 10% от това, което даваме за външната сигурност. Вие не получихте бюджета, за който бяхте помолили. За мен това е много тревожно. Не може да се извършват иновации без средства. Не може да се борим срещу наркотрафика, трафика на хора без достатъчно средства. Със сегашния бюджет Европол дали може да гарантира нашата вътрешна сигурност? Очевидно не трябва да предприем действия. Освен това започва новия мандат на парламента. И очевидно е, че ще има все повече изисквания към Европол. Дали Европол ще има възможността да изпълнява всички тези задачи? Очевидно е, че ще трябва да промени мандата на Европол, за да може да се улесни живота на всички, които работят там. Още 10 000 души са изгубените деца мигранти. Какво ще се направи за това? Аз също съм от Белгия, но ще говоря на английски. Имам два въпроса. Първо за технологията от пето поколение. Всички много се радваме на това, че ще бъдат внедрени тези технологии, но може би има проблеми свързани с сигурността тук. Какво смята Европол за предизвикателствата пред сигурността в контекста на тези мрежи от пето поколение и как Европол разглежда пълното криптирана информация. И вторият ми въпрос е за вторичните миграционни потоци. Например, в Белгия имаме увеличаване на такива потоци. Въпросът ми е дали Европол вижда, че има риск за сигурността в светлината на това увеличаване на вторичните миграционни потоци. Можем да предположим, че има редица хора в тази група, които са извършили престъпления в държавата, в която първоначално са пристигнали какво казват резултатите от вашите проучвания по този въпрос? Благодаря, благодаря. Господин Хук, заповядайте за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да средоточа върху измамите и по-специално да попитам за това какви са отношенията между Европол и банките. Ние имаме случаи на дребни измами, когато, например, един пенсионер губи хиляда британски лири при някаква трансгранична финансова транзакция, която изглежда като малка сума, но за този човек това е голяма загуба. Банките не искат да действат, когато получат подобна информация. Дали Европа може нещо да направи, за да могат банките да бъдат по-активни, да изпреварват събития, да предотвратяват подобни случаи? Също така въпросът ми е за това по какъв начин ще се определя отношението спрямо жертвите на престъпления. Нещата са много различни в различните държави членки. В Обединеното кралство е имало скандални случаи, отразени в пресата. Дали смятате, че е добре да се разпространява добрата практика, що се отнася до отношението към жертвите? Благодаря. След Брижит, господин Мораес и господин Валтманс, искам да се спра на проблема за бюджета. 20% по-малко са предвидени, отколкото вие проектирате. А разбира се, вашият бюджет трябва да отразява големите предизвикателства пред вас. Вие отговаряте за много неща. Това показват и въпросите на колегите. Управление, защита на данните, сътрудничество между държавите членки, сътрудничество с трети страни. Госпожо генерален директор, как бихте обяснили това разминаване между възможно най-важната ви мисия и предложението на комисията? Няма ли да проистъкат от тук проблеми? Питерсън. Господин Питерсън, благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Дебъл, за вашето уводно изказване. Ясно е, че Обменът на данни е нещо изключително важно, както вие подчертахте, но също така виждаме много примери, когато държавите членки не споделят, не предоставят необходимата информация, за да може да се предотврати или да се води борба срещу организираната престъпност или тероризма. Как да гарантираме това, че държавите членки наистина предоставят информация, която трябва да предоставят, която са задължени да предоставят. Какво предвижда вашия мандат в светлината на този въпрос? И един по-конкретен въпрос. Мобилните устройства са нещо, което много се търси от държавите членки, мобилните разследващи устройства. И искам да ви попитам какво може да се направи, за да има по-голям достъп до такива преносими устройства, използвани при разследвания. Благодаря ви предварително, госпожо Дебол, за това, че ще дадете отговорите в рамките на 10 минути. Благодаря ви. Thank you for your question. Благодаря за въпросите. По отношение на бюджета и за да отговаря на въпроса на господин Морайс, временните служители е 546. Това са служителите, които работят ежедневен оперативен план в трите центъра за киберпрестъпност, тероризъм и съдържание на интернет. Те са а, с мандат 9 а, години, а, привлечени са от а, митниците и полицията. А, повечето от тях са с полицейско обучение. Имаме и а, изпълнители по граждански договори. А, за тях сме в дискусии е, с Европейската комисия. Те са 208 на брой и предложението на комисията е да бъдат съкратени до 148. Това е огромен проблем за нас, защото те ни подпомагат с информационните технологии, подпомагат ни в разработването на системите е, за центъра EC3 организират стратегически и оперативни срещи и прочие. След това имаме командировани национални експерти, които идват при нас по командировка за 3-4 години, плаща им се от държавите членки, е, плащаме от своя страна дневни. Те са 117. 178, 9 са служителите за връзка на следваща е, позиция. Е, много от тях е, са в трети страни. Те са напълно независими. Предлагаме им възможностите на мрежата, защитената връзка по Сиена, инструментариума на ниво Европол. Е, те могат да идват в Европол и да работят и на двустранна основа с нас. И разбира се, разполагаме с 119 служители, които обслужват стола и 35-40 души са стажантите, които стажуват в Европол в областта на полицейското сътрудничество. Те са от университетите. По отношение на бюджета, винаги сме се съобразявали с коментарите на европейските аудитори. Ограничението на бюджета ще има огромно отражение върху нашата агенция, защото исканията на правоохранителните органи, полицейските служби и митническите органи растат, за да се борите с престъпността, трябва да си сътрудничите с всички тези органи, да работите заедно. И освен това, съвместно само можем да разработим новаторски решения в работата на полицейските органи. Изискванията са все по-високи. Ограниченият бюджет ще има ограничение, ограничително отражение върху резултатите, които можем да гарантираме в работата си с държавите членки. Ние всеки ден трябва да избираме кое дете да спасим и кое не, ако мога така да се изразя когато се борим с организирани престъпни групи, имаме много сериозна система на приоритети. Можем да работим само по тези случаи, които са най-приоритетни за държавите членки. Нямаме просто сили да откликнем на всички искания. По отношение на Европейския надзорен орган за защита на личните данни и как ние защитаваме личните данни, в регламента за Европол съществува отделна глава, посветена на този въпрос. Много е важно ние да следим изпълнението на тази защита на ежедневна база. Имаме екип, който всеки ден извършва оценка на начина по който управляваме и обработваме данните. Има много строги правила – във връзка с работата в нови области на престъпната дейност. Всеки път има нарочна заповед, която определя какви данни ще събираме и към какви резултати ще се стремим чрез тях. Както ви казах, и националните органи са компетентни да извършват съответен надзор, с което се съобразяваме. Тези бази данни ги управляваме ежедневно през 2017 година е, въведохме концепцията за интегрирано управление на данни. Е, преди 2017 бяхме организация базирана на системи, сега вече сме организация базирана на цел. Тоест държавите членки определят какво можем да правим с данните, които те споделят с нас. Можем да извършваме кръстосани проверки, да ги използваме за оперативен анализ, за тематичен анализ – Можем да ги използваме и за подпомагане на операции в държавите членки. Данните обаче остават собственост на държавите членки, на правоохранителните органи, които са ни ги изпратили. И ние сме длъжни да се съобразяваме с това, което те ни казват, да обработваме данните така, както те ни кажат. Тоест, тук правилата са много строги. По отношение на ШИС. Новият регламент е, влезе в сила през 2018 година. Да, истина е, че можем да се справяме по-добре на тази плоскост. Е, ние би трябвало обаче да сме изцяло готови с прилагането на новия регламент в края на 2019 година. Имаме си пътна карта, пътен лист за това, което правим в областта на информационните технологии. Предложението за съхранение на данните, националните органи ще имат достъп до тези данни. Това мога да отговоря на въпрос. Важно е това да е ясно. About 5G. Пето поколение информационни технологии. Обнародвали сме доклад за новите технологии. Е, с които ще трябва да работи Европейският съюз и е, всички правоохранителни органи. Този въпрос бе поставен преди няколко години. Започнахме се занимаваме е, с него с помощта на експерти и на представители на частните организации, разработващи системите. Трябва да сме наясно с основните заплахи, породени от пето поколение. За нас една от основните заплахи е в това, че няма да можем вече да прехващаме свободно данните. А прехващането е основа на нашата работа. И за това сме изготвили писмо, подписано от всички държави членки от Европол в опит да намерим отговор на този въпрос. Е, трябва да сме наясно с новите неща, е, които ще се изправят пред правоохранителните органи. Трябва да сме в състояние да извършим оценка на тези нови технологии, за да знаем какви ще са заплахите от към сигурност в Европейския съюз. Е, важно е всички държави членки, както и ние, да държим под око общата картина. Например, в Европол в момента в Италия, в Испра, създаваме платформа за криптиране. Това се прави с помощта на Европейския съюз и силно се надяваме, че е, в е, бъдеще ще знаем какво става в престъпния свят, знаем какъв е мандатът ни и е необходимо е, да си сътрудничим не само с правоохранителните органи, но и с научния свят, който да ни помогне да намерим интелигентни решения за преодоляване на технологичните заплахи. В Европол им, имаме уникална платформа за общуване с банките. Бе зададен такъв въпрос. Чрез тази платформа обсъждаме с колегите от държавите членки големите проблеми, свързани с информационния обмен с банките. Опитваме се да установим къде точно са празнотите в системата, слабите и места и да търсим общи решения на проблемите. Имаме е, работна група, както казах, е, която ще прерасне в е, Център за борба с економическата, стопанската и финансовата престъпност. Е, това е конкретен пример. Ние ще се опитваме навсякъде да следваме парите, а това изисква тясно сътрудничество с банките. По отношение на контрабандирането на мигранти, каналджийството, е, тук трябва да работим неуморно. Е, непридружените непълнолетни и малолетни са голям проблем за нас. Все още нямаме напълно надежни данни, нямаме цялата информация, която ни е необходима от държавите членки. Доста има да се направи в тази област. В Европол разполагаме с Фуникс, система посветена на трафика на хора – и там има раздел непридружавани малолетни непълнолетни лица. Това е голям проблем за нас и в операциите, които управляваме съвместно с различните държави членки, този аспект винаги присъства. Както казах, винаги се стремим да търсим нови начини за противодействие на престъпността и на организираните престъпни групи, които всъщност са двигателят на незаконната миграция. И за това е много важно при нас да работят служители за връзка с държавите членки, за да можем да следим информацията на ежедневна основа. Председателят, благодаря много. Благодаря на е, генералния директор Дебол и нейния екип за това, че са тук, за точните отговори и изложения, е, за това, че тя положи труд е, да отговори на всички въпроси, поставени тук в Комисията по граждански права и свободи. Можем само да очакваме е, по-нататъчно високо ниво на сътрудничество между нашите две институции и да се срещаме с вас по-често. Казвайки това, ви подавам ръка за ръкостискане и ви казвам довиждане тъй като ние все още имаме неразгледани точки в дневния си ред. Много благодаря. Please remain in your seats because we still have a pending point. It'll... Благодаря. Е, все още ни остава една точка до обяд. Е, ще се опитам максимално да я съкратя, но разбира се, трябва да я отметнем, защото дневният ни ред е препълнен и даже имаме допълнителна точка, изпълнително решение за обмен на информация във връзка с регистрацията на превозни средства в Ирландия. Това е точка за информация, обаче тя се добави към дневния ред. За това моля да запазите мълчание и да седнете, защото трябва да постигнем съгласие. Става дума за изпълнително решение на съвета за започване на обмен на информация за регистрацията на ППС в е, Ирландия. Така се дава възможност е, държавите членки да обменят информация с Ирландия, особено с цел за борба с тероризма и други форми на тежка престъпност. Тази, този обмен е, се основава на решението Прюм. Обърнете внимание, решението Прюм, за него говорим тук. Е, тук има едно писмо отправено от съвета до парламента с дата а, от април 2019 година, възможно най-бързо да дадем становище не по-късно от 3 месеца. Явно, че има някаква разпоредба в този смисъл в договора за Европейския съюз. Проблемът е, че този срок е трябвало да бъде удължен поради е, изборите. И с новият срок е 20 септември, сиреч този е, месец. Координаторите решиха да отметнат това решение на съвета по опростения ред, предписан от нашия правилник за дейността. Защото темата е неотложна. Длъжни сме да дадем такова становище, каквото ни иска съветът. Аз отговарях за изготвянето на този доклад и предлагам да подкрепим решението на съвета без изменение, защото става дума за борба с тероризма и организираната престъпност и е редно да използваме опростения ред. Можем ли да изразим съгласие с това предложение без възражение? Ние не сме съгласни. Моля да отбележите в протокола това. Ние сме против, тъй като става дума за обмен, е, събиране и обмен на лични данни абсолютно непропорционално на всякаква цел. Благодаря, разбирам че е, групата на левицата, която не е в е, мнозинство, се противопоставя. Ако няма други възражения, разбирам, че мнозинство в подкрепа на моето предложение все пак ще има възражението. Има значение от процесуално от процесуално гледище, само ако 10% от членовете на комисията го подкрепят, а аз не виждам да има такава подкрепа. Благодаря, господин председател. Знаехме, че има такова правило. Благодаря, че го казвате. Добре, в такъв случай проектът на доклад е прият. Господин Сасалерос, искате да кажете нещо ли? В такъв случай се смята за одобрен докладът. Благодаря. В такъв случай е, ние ще успеем да се справим на време и ще изпълним своевременно искането, отправено ни от съвета. Ако не възразявате, ще отнема само още една минута, защото ми казаха, че е редно да прочета докладчиците, определени с решение на координаторите. Трябва да прочета всичко това. Ще го направя бързо, но процесуално е необходимо да го направя, да извърша този прочит. Не исках да правя това преди представенето на финските министърки, е, за да се справим по-гладко с тяхното изслушване. И така. Аз, като председател, съм определен за докладчик е, по изпълнителното решение на съвета за сключване на споразумение между Евроюст и е, Сърбия за сътрудничество. Аз съм докладчик по проекта на резолюция на Либе за издирвателните и спасителни организации. Пауло Ранхел, докладчик за ВИС. Патрик Яки, докладчик за предотвратяване разпространението на терористично съдържание в интернет. Таня Файон, временно възобновяване на граничния контрол на вътрешните граници. Жан-Кристоф Отиен, докладчик е, по общностната статистика за миграцията и вътрешната защита. Таня Файон, докладчик за трети страни, чието граждани е, подлежат или са освободени от визово изискване Косово. Евин Инджир, докладчик за публичния достъп до документите на парламента, съвета и комисията. Клеер Дали, докладчик за Перикъл 4. Обмен, съдействие и обучение за защита на еврото от подправки. Мириам Дали, докладчик за Фонда за убежище и миграция 2021 и 2027 година. Таня Файон, докладчик за интег... Фонда за интегрирано управление на границата. Моника Холмайер, докладчик за Фонда за вътрешна сигурност. Катарина Барли, докладчик за програма Правосъдие 2021-2027. Фабиен Келер, регламент Дъблин. Клод Муарес, Мораес, е, ЕАСО, Докладчик за ЕАСО Лаура Ферара. Докладчик за общия ред за вътрешна закрила в Съюза. Софи Интвелт. Докладчик за стандарти за приемането на молители за международна закрила. Таня Файон. Докладчик за стандартите за условията на които да отговарят гражданите на трети страни или апатридите като бенефициери на международна закрила. Малин Бьорк, докладчик по рамката за презаселване. Бирги Сипел, докладчик за зачитане на неприкосновеността на личния живот. Тя е докладчик и за хармонизираните правила за назначаване на законни представители с цел събиране на доказателства в наказателния процес. Отново Биргит Сипел, докладчик за електронни доказателства по наказателни дела. Клод Мораес, докладчик за синята карта. Роберта Мецола, Докладчик за споразумението между Европейския съюз и княжество Лихтенштайн за сътрудничество в борбата с тероризма и презграничната престъпност. Отново Роберта Мецола, споразумение между Европейския съюз и Швейцарската конфедерация със същия предмет. София Интвелт, докладчик по споразумението между Канада и Европейския съюз за резервационната система и пътническите данни. Отново Роберта Мецола, е, споразумение с Република Исландия за участие в агенцията ЕАСО. Силвия Шпурек, докладчик за присъединяването към Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Пауло Ранхел. Споразумение между Европейския съюз и Федерална република Бразилия за изменение на споразумението за краткосрочните визи на притежатели на дипломатически, служебни или официални паспорти. Пауло Ранхел, споразумение между Европейския съюз и Бразилия за изменение на споразумението за краткосрочни визи на притежателите на обикновени паспорти. Бетина Волът. Три доклада. Споразумение между Европейския съюз и Сърбия във връзка с Фронтекс. Бетина Волът отново с споразумение между Европейския съюз и Черна гора относно Фронтекс. Бетина Волът споразумение а, между Европейския съюз и Република Босна и Херцеговина. А, също така имаме а, доклад и за състоянието на върховенството на закона в Унгария, госпожа Волът и най-сетне доклад е, относно участието в е, изпълнението на регламент е, за защита на еврото от фалшификации, от подправки. Приемате ли тези докладчици? Явно. Да. Благодаря ви. Благодаря ви. Работата ще възобновим в 12.30, казва председателят в тази зала, а не в друга зала. Съвместно заседание с друга комисия. Съвместното заседание с комисията Конт ще бъде в Алтиеро Спинели и започва в 14.30. А след това от 15.30 до 18.30 ще бъдем в тази сграда, в която сме сега, но в друга зала. Два етажа по-надолу. Зала PHS 1А002. Е Благодаря на всички и до по-късно.